Okay, dear colleagues, it's uh, five minutes past three. Скъпи колеги, е, три и 5 е, затова ви предлагам да започнем вече. Е, с първа точка е приемане на дневния ред. Ако нямате възражения, нека да приемем, че сте съгласни. Съобщение на председателя. Има превод на всички е, езици, с изключение на нирландски и хърватски. С приемането на препоръки, първата ни точка е да определим докладчици – спомнато бе името на колегата, после Магдалена Адамович, докладчик за незаконодателния доклад за засилване на свободата на медиите, защита на журналистите и роля на а, платформите. Хавие Сахо за доклада за изпълнение за Европейската заповед за арест Клод Мораес е докладчик за незаконодателния доклад за нови е, маршрути за законна е, миграция. Тюдор Чи Ходаро, е, докладчик е, по собствена инициатива доклад за изкуствен интелект Михал Шимечка – докладчик за доклада по собствена инициатива, е, механизъм за демокрация, върховенство на закона и основни права. Фабиен Келер, докладчик е, за изпълнение на е, регламента Дублин 3, Тинеке Стрик, Доклад за изпълнение за директивата за връщанията, Ромео Франц, доклада за е, стратегията за интеграция на Рома и Клер Дали, доклада за е, положението с основните права в Европейския съюз, годишен доклад. Съгласна ли е комисията да приемем тези докладчици според решението на координаторите? В 17.25 ще има гласуване е, електронно. Не забравяйте да си донесете картите. После преминаваме към следващата точка, протокола и как се разви конференцията от Тампере 20 до Тампере 2.0 Хелзинки 24-25 октомври. Много важна беше тази конференция по инициатива на председателството на Финландия и Европейската мрежа за миграции и два основни неправителствени организации и е, специалисти от академичните среди. Тази конференция обсъди е, какво се случи след срещата на върха през 1999 година, 20 е, години по-късно в областта на свобода, сигурност и справедливост. Европейския парламент е със законодател. За съжаление, председателя на нашата комисия не, може, не можеше да присъства. Колегата Таня Файон любезно представляваше нашия председател. Добър успех бе отбелязан на конференцията. Разбира се, има какво да се търси като подобрение в областта на обежището и законната миграция. Сега е време да дадем думата на нашите пратеници на конференцията. Господин Барлунд, заповядайте да ни представите резултатите от конференцията. Благодаря, господин председател. Благодаря много за поканата. За нас е чест да сме тук и да представим част от извършената работа свързана с заключенията на срещата на върха в Тампере 99-та година. Това е инициатива от няколко различни организатори и ние организирахме няколко консултации и кръгли маси, както и съответно конференция което беше в контекста на финландското председателство. Целта беше да обмислим какво се случи след заключенията на срещата в Темпере и да обсъдим основните предизвикателства на политиката за миграция. Защото в момента са необходими устойчиви решения за бъдещето. Във всички наши дейности и разговори търсихме максимално приобщаване на заинтересуваните страни. А те бяха и вземащи решения, и работещи в научната сфера, и активисти от гражданското общество. Много благодарности и на вашата парламентарна комисия, която бе ангажирана с подобна дейност. Сега искам да представя някои от заключенията и препоръките за е, политиката за миграция, които се очертаха при тези размисли. Ние ще излезем с една публикация на 11 декември, но е, на страницата на комисията вече имате този документ. Ние е, коментираме бъдещата работа на Съюза в областта на миграцията. И е, колегата от Европейската мрежа за миграция ще започне с някои основни постулати и ще коментира как те могат да бъдат да се приложат на практика. Колежката от Европейския център за политика ще обобщи заключенията и е, това, което се очаква да се случи с Дъблин, Шенген и съответните взаимовръзки. Разбира се, е, призоваваме ви да разгледате и публикацията, където има и много повече подробности. Заповядайте, Филип. Е, да, заповядайте така, както сте се разбрали, че ще направите презентацията. Благодаря. Благодаря на уважаемите депутати. Както току-що каза Рафаел, ние се опитахме да разработим една дългосрочна визия. Почиваме на два основополагащи блока. Солидарност е първия и втория са общата политика. Що се отнася до солидарността? От самото начало бе напълно ясно, че в областта на сигурността и правовия ред има допълнително и бреме е, върху плещите на страните членки и за това е, е необходимо да има много високо ниво на солидарност, за да се компенсира този дисбаланс. Така че е, така, е, цялата тази политика започна с едни е, проблеми по рождение. И те могат да се решат по силата на член 80 от Лисабонския договор. Много, много важен момент. За съжаление обаче този момент бе пренебрегван много дълго време, а дори и в момента не се използва достатъчно пълноценно. Формулировката на член 80 предполага много високо ниво на солидарност, защото се изисква справедливост споделяне на отговорността. Тоест, всички измерения на солидарността трябва да бъдат отчетени, а не само тези, които е, будят най-голямо противоречия, т.е. Е, вътрешното преместване. Има и други аспекти на солидарността, например финансова такава, просто да се преразпределят разходите между е, страните членки. После, оперативна солидарност, е, а именно когато е, европейските агенции работят за страните членки, особено за конкретни техни нужди може би много основни, елементарни неща казваме, но никога не се проведе един достатъчно изчерпателен дебат за това как да се организира солидарността, как точно да се отчете коя е справед... кой е справедливият дял а, за поемане на отговорност от конкретна страна членка. Защото винаги се цитират или е, относителни цифри, или абсолютни стойности. Необходимо е да се извърши едно проучване, което да определи коя, кой ще е справедливия дял отговорност за, страна, за всяка страна членка. И тогава ще е ясно каква степен на солидарност е необходима, как тя може да се организира, дали ще е финансова, дали ще е оперативна, дали ще е чисто физическа. Това следва да се определи. И втория основополагащ блок е, е идеята за обща политика. Тази идея се застъпва в договора по тематиката миграция и убежище. Не е винаги в други области и това не е случайно. Какво означава обща политика? Традиционно това би означавало хармонизиране на политика и хармонизиране на законодателство. Но а, ние искаме да се поразработи една едно по-ново понятие, нова представа за тази обща политика. Общи цели, общо изпълнение, общо финансиране и общо позициониране е, спрямо трети страни. Нямам време да се спускам в подробности по всеки отделен е, елемент, но нека да коментираме общото изпълнение. При директно администриране в някои политики Европейския съюз не само създава законодателство, но и изпълнява тези политики на място на практика, е, реално посредством европейските агенции. Те са инструмента, който се използват от ЕС в такъв смисъл. И като видяхме как еволюира Frontex в граничния корпус, това е така. ЕАСО също се движи в тази посока. А текста за ЕАСО може би може или би следвало да стигне по-далеч. А, що се отнася до общото финансиране, като че ли там не е много ясен въпрос, защото Европейския съюз раздава пари, за да се покрият основните разходи на страните членки, което е нормално. Те не следва да финансират сами общи политики. Но а, съществува структурен проблем, т.е. има финансова солидарност, но тя не е застъпена в структурата на политиката. Новата многогодишна финансова рамка няма да е достатъчна. Отбелязва се някакъв напредък, но недостатъчен. И ако и има още нещо, което е много странно. Каква е логиката за разпределяне на средствата? В момента се отчита е, тежестта, т.е. колко е, търсещи обежище приемате и колко километра външна граница е, пазите. Ние считаме, че трябва да се отчита обаче капацитета на страните членки, а не конкретното бреме. И има е, направени проучвания, където е, се твърди, че новия фонд за обежище и миграция, ако остане такъв какъвто е, е няма да отпуска пари на Германия, например, ще дава по-малко средства на Италия и на Гърция. Разбира се, можем да твърдим, че е, Германия посрещна много бежанци, бежанци по време на кризата, но пък от друга страна е ли Германия от най-слабите страни, които имат нужда за помощ? Не е ли по-редно да инвестираме в страни като е, Италия и Гърция? Благодаря. Благодаря, господин професор. Думата има Марида Сомер. Аз ще продължа с препоръките, с някои от препоръките, които формулирахме. Не мога да ги представя в цялата им пълнота но можете да се справите с документа. Най-напред Шенген. Ние анализирахме редица сценарии за това как можем да облегчим натиска върху пространството на свободно движение. Знаете, че свободното движение е преустановен, беше преустановено преди 4 години. Може да се обмисли санкции срещу страните, които въведоха вътрешен контрол, също така граничен контрол, полицейски проверки в Шенген и връзка между Шенген и СЕАС. Всички тези въпроси са анализирани, но аз сега ще ви представя само два сценария, един положителен и един отрицателен. Ние сме настроени положително към идеята за повече полицейски проверки в граничните региони, вместо вътрешни проверки по границите. Това решение е положително, защото по този начин не се смущава свободното движение и държавите членки ще имат основа, на която да е, обсъдят вдигането на вътрешните проверки по границите. Нека обаче да споменем три резерви, три оговорки. Първо, защита на е, личните данни, тъй като полицията ще използва интелигентни инструменти. Освен това, полицейските проверки не бива да се превръщат в граничен контрол и на трето място има рискове с расово профилиране, нещо, което вече наблюдаваме в гранични региони. Къде сме настроени по-отрицателно? Призивите за връзка между Дъблин и Шенген. Шенген и Дъблин никога, винаги са били свързани, само че сега има призив на тези връзки да се даде пряко изпълнение при не спазване на Дъблин. Ние сме настроени отрицателно, защото тези призиви не са реалистични от политическа гледна точка, в зависимост от формата на тези призиви. Подробностите са в публикацията, но може и по, в рамките на дискусията да се спра на този въпрос. Онова, на което сме свидетели, е, че тези призиви свързват Шенген и Дъблин и по този начин се стига до отрицателно въздействие на Дъблин върху Шенген, което е в ущърп на свободното движение на хора. Сега, по отношение на Дъблин Първото общо наблюдение, което бих споделила, е, че за момента е по-добре да няма реформа, отколкото лоша реформа. Като цяло усилията за недоброто спазване на законодателството може да доведе до подобряване на ситуацията на място вместо да се търси приемане на законодателство на парче. А, реформата е осъществима, но ние смятаме, че тази реформа трябва да се съобразява с няколко елемента. Както каза Филип, първото съображение е солидарността за разпределяне на беженците и второ Необходимо е да има възможност бежанците и мигрантите да имат избор в зависимост от съществуващите връзки, както на, е, на етапа на разглеждане на молбата. Тази идея получи широк консенсус. Смята се, че някои от трудностите в сегашната система ще бъдат отстранени, ако на признатите бежанци се даде право на свобода на придвижване преди изтичане на 5 годишния срок. И ако има обещание за свободно движение след признаването, тогава кандидатите за убежище ще могат да насочат своите искания към съответната държава. След известен период, да речем две години, при получаване на предложение за работа, те биха могли да получат статут. Ще спра до тук, но ще отговоря на въпросите ви. Благодаря за много съдържателните изказвания. Преди да дам думата за изказване, забравих да съобщя, че тук ще има телевизионен екип от Арте, които ще заснемат част от нашето заседание. Не се притеснявайте и се погрижете изказванията ви да са а, разумни. Най-напред има думата представителката на НП. Благодаря, господин председател. Благодаря и на гостите ни за това, че ни представиха проучването. С удоволствие ще се запозная с пълния му текст. Въпрос към господин Дебройкер. Много се зарадвах, че упоменахте още веднъж неравномерното разпределяне на тежеста и на базата на тази констатация очертахте трите възможности за солидарност. Направихте заключението, че трябва да се взима предвид и финансирането, а не само колко е дълга границата или каква част от тежеста носи съответната държава. Казахте, че трябва да се обръща внимание и на финансовия капацитет но какви са критериите, които използвате за измерване на изграждането на капацитет? Не виждам колеги от групата на социалистите или е, на Обнови Европа, затова давам думата на зелените. Благодаря. Искам да благодаря на организаторите на конференцията е, и се радвам, че получих информация за тази конференция, тъй като участвах в гласуването в Страсбург. Мисля, че е уместно да отдадем дълживото на Тампере. След 20 години там бяха установени важни решения е, като солидарност гражданите на трети страни трябва да получат сравними права с тези на гражданите от Съюза. Сега е време да обърнем внимание на този въпрос е, при е, след избора на новата комисия и след разработения нов пакт за убежището. Сега гледайки към бъдещето, на кое да отдадем предпочитание? Ново законодателство или по-добро изпълнение на съществуващите правила? Например, предложението за Дъблин. Отговорът е малко двусмислен. От една страна пледирате за по-добро изпълнение, но от друга страна като че ли има намек, като че се намеква за евентуални нови предложения – освен това, мобилност на граждани от трети страни, членовете на семействата им, допълнителна закрила и накрая външното измерение. Господин Дебралкър спомена, че имаме нужда от обща позиция за третите страни. Как можем да направим така, че европейската политика съответства на, на правата на човека и как да се държи сметка и как да се търси отговорност при съответно наблюдение. Като, и тук можем да споменем оценката на риска. Не виждам координаторите на групите ИД, ЕКР и Обединената левица. Някой друг иска ли думата? Господин Кофърт. Имиграцията е един от основните проблеми, които вълнуват гласоподавателите. Те се тревожат. Те се казват, че се тревожат от иммиграцията и аз ги разбирам. Двете теми, които обсъждате, солидарността и въпроса за Шенген, са също много актуални. Нека да се спрем на клаузата за солидарност – тук е, няма нищо солидарност. И единственият е, е, една проява на, истинска проява на солидарност е да дадете правомощия на държавите членки да решат кого иска да пуснат в страната си. Аз съм дъчан и не се гордея с това, че датския парламент е суверенен в своето решение за това кой може да дойде да живее в страната ни. Не всеки и има право да влезе в страната ни. И второ, не съм съгласен, че граничния контрол вътре в Европа е проблем. Удивително е всеки път, когато преминеш границата, установяваш, че хората толкова се гордеят със страната си, че искат да я защитават. Те просто се грижат за границите. Ние не пускаме всеки да влезе в територията ни. Вие говорите за квоти, за това кого да пуснем. Аз ще се боря срещу подобни настроения. Госпожа Мецула, Загубила съм си гласа, затова ще бъда кратка и имам няколко въпроса. Когато говорим за връщането, е, съгласни ли сте е, с колегите, че преди да приемем цялостна, холистична и убедителна имиграционна политика с всички защити, особено в контекста на новия регламент за гранична и брегова охрана, връщането трябва да е по-ефективно. Единственият на начин да се оправдае предоставянето на закрила на тези, които имат нужда от нея, и е, противодействието на трафиките на хора е наличието на съответната процедура. И когато в края на процедурата те отхвърлят, трябва да бъдеш върната в страната си. Какво смятате, че трябва да се направи? Как да се улесни вътре в, в държавите членки и също така във връзка с евентуални споразумения с трети страни? И накрая искам да помоля за съвет, тъй като вече изминаха 6 месеца от началото на мандата. Новата комисия току-що беше назначена. Има дълъг списък от неотложни законодателни актове. Какъв е вашият съвет? Кое е нужно, за да се реализира принципа на солидарност? Твърде честно се казва, че солидарността предполага много пари за страни като Малта. Аз съм от Малта и мога да кажа, че ние се оказахме напълно сами изправени пред това огромно предизвикателство – и големите държави членки, онези, които бяха далеч, като че ли не обърнаха особено внимание на аспекта солидарност. Благодаря. Кой иска да започне? Ще започне господин Де Браукер. Малко изоставаме от графика, затова може би, ако можете да се вместите в 4 минути. Един от първите въпроси беше формите на солидарност и как биха се променили критериите за разпределението на средствата. Критериите, които споменах, са брой на а, кандидати за обежище, само че трябва да се отчете брутния вътрешен продукт и това би променило резултата, тъй като ще се предоставят повече средства за по-слаби държави членки и по-малко за по-силните. Общата позиция за трети страни и нарушенията. Е, ние имаме ясна позиция. Ако помислите, ако се огледате и погледнем какво става в Либия, там има много нарушена правата на човека. Това може да се обсъжда, да се дискутира от правна гледна точка, но не, но не е предмет на дискусия от морална и политическа гледна точка. Според нас, онова, което трябваше да се направи по по-ефективен начин, беше евакуирането на лица блокирани в Либия, за да не остават в е, Либия, да бъдат изпратени в страните си по происход е, или пък преселени в Европейския съюз и по този начин щяхме да имаме повече контрол върху центровете за задържане. Това не означава, че ако предприемеш това, политиката не е проблем, но поне би било по-добре от нищо. За връщането, как да станат те по-ефективни, едва ли някой би казал, е, връщането не ни интересува, не трябва да бъде ефективно. Разбира се, че трябва да бъде ефективно. Въпросът е как но традиционните отговори, които даваме в момента, не дават резултат. Споразуменията за реадмисия като че ли не дават много добър резултат. Тук трябва да се прояви новаторство. И както при Дъблин, защо да не се доразвие онова, е, идеята за това, което искат мигрантите – мигрант, който идва в Европейския съюз. Той има някакъв проект. Може би в рамките на една или две години трябва да му се даде възможност да постигне своята цел и след това да се върне от дома. Това решение не е идеално, но е ясно, че трябва да помислим върху новаторски решения, тъй като не стигаме до никъде сега вече е, за нови предложения бих казал да, с изключение на предложението Дъблин 4 на комисията, защото ние смятаме и вече има направено проучване. Предложението на комисията според нас е много лошо. То би било по-лошо от Дъблин 4, доклад Бих Стрём е в усъвършенстван вариант на предложението на комисията, но не е достатъчно добро. Затова трябва да започнем от начало и да мислим по нови варианти. Тук нека да направим връзка с проучването, което измерва тежеста върху страните и след това да се реши как да се процедура. Благодаря. Много идеи бяха представени и за това ще се спра бързо на е, това дали имаме нужда от повече законодателство или по-добро изпълнение. Както каза госпожа Трик, е, това е малко двусмислено. Всичко зависи от самото законодателство. Е, смятам, че по отношение на Дъблин по-добре да няма реформа, отколкото лоша реформа. Доводите са в проучването. Що се отнася до законната миграция, директивата за дългосрочното пребиваване говори за това, че трябва да продължим да работим по изпълнение на съществуващите инструменти. Ако отворим тези инструменти отново, ще се окаже, че те осигуряват по-слаба защита от това, с което разполагаме. И има области, в които Европейския съюз не е приял законодателство. Тук може да се помисли за ново такова. Например, право за вход и за влизане и излизане на граждани на трети страни, които идват тук с цел работа като самонети лица. Е, сега по изказването на датския колега. Действително, политиката за миграция на Европейския съюз е винаги на кръстопът. А, е, национален суверенитет и европейски правомощия. Само, че ние сега се оказваме в ситуация, в която националните администрации вече не са в състояние да приемат законодателство по проблема, защото по дефиниция миграцията е трансгранично явление. От друга страна, Европейския съюз не разполага с достатъчни правомощия, за да предприема това, което се очаква от него. Едно евентуално решение е да преминем към повече Европа в тази област и това ще бъде полезно и за държавите членки, тъй като съвместно ще могат да се е, решат е, проблемите от трансграничен характер. Е, по граничния контрол е, разбрах онова, което казахте за това как е, те биха могли да се осъществяват, е, както показва Евробарометър. Мнозинството от европейските граждани смятат, че правата за свободно движение е много важно и това е едно от най-важните постижения. Не съм съгласен с вас, че според европейските граждани граничния контрол е хубаво нещо. Господин Балант, за заключителни думи. Няколко кратки и по-общи коментара, тъй като колегите ми вече направиха по-конкретни коментари. Мисля, че сега състъпването в длъжност на новата комисия е моментът да започнем отново преговорите. Скоро ще приключи финландското председателство. След него ще поемат председателството Харватия и Германия. Добре ще бъде на ниво председателство да има консултативен процес, за да има и напредък по тези доста сложни въпроси. Комисията вече обяви, че ще започне работа по нов пакт за миграцията и убежището. Затова бих предложил бъдещите председателства и комисията наистина да започнат съвещателен процес с държавите членки. Благодаря ви, благодаря и на тримата ни гости, благодаря ви за участието, благодаря ви и за публикацията, която е качена на страницата в интранет на комисията ни. Благодаря ви за тази публикация, тя със сигурност ще ни е от голяма полза през идните месеци. Преминаваме към точка четвърта от дневния ред. Вътрешни ангажименти на Европейския съюз с оглед на глобалния форум за бежанците. Ще се сменят гостите ни тук на трибуната. Междувременно, нека ви уведомя, че предстои да обсъдим вътрешните ангажименти на Европейския съюз, най-вече в областта на презаселването, с оглед на първия глобален форум за бежанците, който ще се състои на 17-18 декември тази година. Нашата комисия, заедно с подкомисията по правата на човека и комисията по развитие, ще излъчи 8 членна делегация за този форум. Вече разговаряхме с господин Ендрес, директор на форума в ВКБ ООН. Днес ще разговаряме с господин Михаил Шотер, директор на отдел Миграция, закрила и виза към ГД Миграция и вътрешни работи. Той ще ни даде актуална информация за подготовката на комисията за форума, що се отнася до вътрешните ангажименти на Съюза и най-вече през заселването. След това ще разговаряме с госпожа Имоген Съдбери, директор на политика и правозащитничество Европа към Международния комитет за спасение. Тя ще ни изложи очакванията на НПО, включително и изложени в съвместното им изявление от 31 октомври 2019 година. Става дума за 22 организации на гражданското общество. Господин Шотер, имате думата. Благодаря ви за отправената покана да участвам в днешното ви заседание. Ще говоря за вътрешните ангажименти на Европейския съюз с оглед на предстоящия глобален форум за бежанците. Този форум е първото значимо събитие след приемането на глобалния пакт за бежанците през 2018 година. Много от действията, предвидени в този пакт, вече са обект на работа по програмата на Европейската комисия. Работим с партньорите си, предприемаме външни действия, работим и по рамката на сътрудничество за развитие. Както комисията вече ви информира на 12 ноември, от името на Европейския съюз комисията ще работи най-вече по четири основни теми. Първо, споделяне на отговорността и тежестта второ просветна дейност, трето работа и поминък и четвърто намиране на решения. Службите на Европейския съюз активно работят в рамките на подготовката за форума. Изключително важно е според нас Европейският съюз да участва убедително на този първи форум. Много е важно да заявим, че ще продължим да работим особено ангажирано и да подпомагаме партньорите си в борбата срещу принудителното разселване и задоволяване на потребностите на бежанците. И във връзка с това сме много удовлетворени от изявлението на Международния комитет за спасение. На форума институциите на Европейския съюз ще покажат, че искат да изиграят ръководна роля в областта на закрилата на бежанците, най-вече по отношение на важната тема за презаселването. Радвам се, че няколко ваши колеги ще участват във форума в качеството си на членове на делегацията на Европейския съюз – да се надяваме, че ще можем да изтъкнем все по-значимата роля, която играе Европейският съюз в тази област, не само като основен донор, но и що се отнася до презаселването като много силен фактор при промяната на контекста в световен мащаб по тази тема. Отчасти е много трудно да се постигне такава промяна, от друга страна, Европейският съюз играе вече все по-силна роля в тази област. Делът ни в местата за презаселване преди 2016 година бе под 9%. От тогава насам постоянно се увеличава. Има редица причини за това. Например, факта, че някои наши международни партньори занижават ангажиментите си. От друга страна, става ясно, че придаваме все по-голямо значение на тази тема. През 2017 година делът на Европейския съюз бе 35%. През 2018 година бе 41%. Става дума за дела ни в общия брой места за презаселване в света. Комисията ще поставя все по-силен акцент върху намирането на законни възможности, ще поема и по-силен ангажимент за презаселването. За Европейския съюз презаселването е важно, тъй като това е една безопасна, законна альтернатива за бежанците. Показателно е също така и за солидарността ни спрямо трети страни, които приемат хора, бягащи от война и преследване. Презаселването вече е сред основните ни приоритети. Да се надяваме, че ще продължим по този път и че ще проявяваме все по-силна ангажираност през настоящия мандат. Какво бе постигнато до момента? Над 65 000 беженци в уязвимо положение са били презаселени към Европейския съюз, откакто бе започната работа по първата програма за презаселване през 2015. През 2018 започна друга схема за презаселване, която ще приключи през декември тази година. Към момента 83% от ам, целевата бройка по ангажиментите 50 000 души вече са изпълнени. Няколко държави членки са изпълнили ангажимента си на 100%. С други думи, над 41 000 души, нуждащи се от международна закрила от приоритетни страни като Турция, Ливан, Йордания, както и от страни по източно-средиземноморския маршрут, са били презаселени към Европейския съюз. Особено внимание се обръща на тежкото положение на бежанците в Либия. Европейският съюз предостави финансова подкрепа така че 4451 бежанци бяха евакуирани от Либия. Сред тях от тях са били презаселени над 2200 души по извънредния механизъм за транзит. Над 1500 от тях пък са били презаселени от Нигер към Европейския съюз. 800 души бяха директно пък евакуирани от Либия към Италия. Не бива да приключват действията ни в това отношение през 2019 година. През заселването ще продължава да е сред приоритетите на Европейския съюз. През 2020 година ще започнем работа по нова програма. По нея държавите членки са поели ангажименти за над 30 000 места. Това показва, че наистина работим вече много по-ангажирано, с което можем да се гордеем – Добре, е, че Европейският съюз поема такъв ангажимент, тъй като продължава да има голяма потребност от презаселване в световен мащаб. Радвам се, че държавите членки ще поемат силен ангажимент за презаселване и в бъдеще и че ще изиграят ръководна роля в световен мащаб. По програмата за 2020 година географските ни приоритети ще са същите. Те са същите като приоритетите на ВКБОН – сред приоритетните държави се нареждат Сирия и страните от Централното Средиземноморие. Ще има възможности също така и за извънредно презаселване. Ще продължаваме да подпомагаме държавите членки при прилагането на програмата. Освен това ще търсим възможности за допълващи альтернативи, като хуманитарни мисии, хуманитарни коридори и програми за частно спонсориране. Що се отнася до оперативната подкрепа, Европейският съюз ще продължава да предоставя важна такава подкрепа на държавите членки по линия на ЕАСО, например. Мога да ви дам за пример инструмента за подпомагане за презаселване в Истанбул. Нека сега отправим поглед към бъдещето, да се надяваме не далечното, а близкото бъдеще. Призоваваме за бързото приемане на европейската рамка – за хуманитарни мисии и презаселване. Знаем, че Европейският парламент работи по това досие. Ще подновим разискванията си с парламента и съвета при първи удобен момент. По това досие Европейският съюз ще има възможност да премине към една по-стабилна и по-предсказуема законова рамка. Благодаря ви господин Шотер, за това, че направихте анализ на настоящето и миналото, както и че отправихте поглед към бъдещето. Госпожа Съдбери, имате думата за 8 минути. Благодаря ви. Ще се опитам максимално да се вместя в времето. Нека представя нашата организация. Става дума за Световна организация за хуманитарна помощ, работеща в около 40 държави по света. Предоставяме пряка подкрепа на групи от населението, засегнати от конфликти и кризи. Подпомагаме ги при възстановяването. Освен това, вече в продължение от десетилетия работим с презаселени бежанци от държави, засегнати от кризи. Помагаме им да се установят в местните общности, да научат езика, както и да заживеят самостоятелно. Um, Работим също така и в Европа, подпомагайки национални организации, подкрепящи бежанците. Огромни са ползите според нас от презаселването, както за презаселените бежанци, така и, и това е изключително важно за приемащите ги общности. За съжаление, през заселването е област, в която Европейският съюз може да направи много повече. Много повече са ползите, които би могъл съюзът да извлече от презаселването. Затова се радваме, че бе повишен наскоро броят на местата, за които държавите членки са поели ангажимент за презаселване. Световният форум за беженците е изключително добра възможност за Европейския съюз и държавите членки да отправят политическо послание, да заявят политическата си воля по отношение на презаселването. Има редица области, в които нашата и други организации за хуманитарна помощ също ще поемат ангажимент по време на форума. Една такава област е свързана с работата и поминъка. Работата и поминъкът, според мен, също са изключително важни. Днес ще се изкажа пред вас от името на 23 НПО, които заедно с нашата организация излязоха със съвместно изявление за нашите ангажименти, както и за ангажиментите, които очакваме от Съюза по време на форума. Всички ние смятаме, че този форум е възможност не само да се направи преглед на постигнатия до тук напредък, но и за да се заяви, че лидерите в световен мащаб, включително Европейският съюз, ще подходят сериозно към Световния пакт за бежанците. Продължава да е много висок броят на разселените лица. Едновременно с това държави като САЩ намаляват броя на местата ангажирани за презаселването. В Европейския съюз броят на тези места достигна до броя от преди 2014 година. За това сега е момента да проявим солидарност към държавите, които приемат бежанци от целия свят. Приветстваме това, че комисията е получила ангажименти за 30 <clears throat> 000 места за презаселване от 15 държави членки. Да се надяваме, че ще има достатъчно европейско финансиране за това. Но ако тази мярка следва наистина да допринесе за споделянето на отговорността в световен мащаб, то трябва да има според нас ясни ангажименти в три области. Първо, Европейската комисия трябва да работи заедно с държавите членки с оглед общ ангажимент от името на Европейския съюз за презаселването за 2020 година трябва да се увеличи също така значително броят на ангажираните места на годишна база. Освен това, Европейският съюз трябва да презасели до 2025 250 хиляди беженци. Така наистина ще покажем, че искаме да защитим най-уязвимите и да работим за прилагането на Световния пакт за беженците. 30 хиляди места за презаселване все още съответстват само на 2% от милионите, които ще се нуждаят от презаселване през 2020 година. През 2025 година 250 хиляди души, които ще бъдат презаселени, ще са едва 7% от общия брой хора, които се нуждаят от презаселване по света. Това не е съразмерно на БВП на Европейския съюз. Държавите членки на Съюза ще трябва, освен това, да търсят и други допълващи възможности, като например хуманитарни визи, както и повече възможности за събиране на семейства. На второ място призоваваме комисията и държавите членки да направят така, че действително да има презаселване по поетите ангажименти в рамките на съответната календарна година – През 2020-2021 година ще има намаление спрямо броя лица, които успя Европейският съюз да презасели успешно през изминалите две години. Освен това е трудно сега да се извършва мониторинг върху напредъката, тъй като има разминавания между графиците. При затова призоваваме за прозрачни механизми за мониторинг – Държавите членки, освен това, трябва по-ефикасно да предоставят дизагрегирани данни. Трябва да е ясно кога е дошъл беженецът в дадена страна, през коя страна е минал и какъв статут за закрила му е бил предоставен. И е необходимо да си дадем сметка, че презаселването е един хуманитарен инструмент – Целта му е най-уязвимите да се намират на безопасно място. Затова през заселването трябва да се предлага на базата на нужди, а не като стимул, за да награждава трети страни, за да участва в целите за управляване на границите на Европейския съюз. Това осигурява устойчивостта на програмите и успеха на програмите за презаселване, а също и е, е факта, че то се оказва един инструмент за закрила на бежанците. Също трябва да се грижим повече и за етапа след пристигането на бежанците. И в Штатите, и в Европа има опит, който показва, че презаселването е успешно и за общността, и за лицата, само ако има достатъчно планиране и ресурси за интегриране в приемащите общности общините, градовете, които се интересуват от това да приемат бежанци за презашалване, трябва да са наясно, че това дава и добри възможности за местни инициативи. И затова се обръждам и от името на комисарията за бежанци за това да се създаде един нов интегриран план за управление на а, миграцията в Европа. Благодаря, благодаря ви за споделените мнения. Сега стигаме до момента, в който депутатите ще имат време да задават въпросите. Първо, делегацията на глобални, е, за глобалния форум на бежанците, госпожа Дюпон. Заповядайте от НП. Благодаря ви, господин Шотер. Благодаря ви, госпожо Съдбери, за направения преглед, както и за това, че изложихте целите на Европейския съюз за форума. Господин Шотер, ще се спра по-подробно върху следния въпрос. Форумът е глобален, и вие, госпожа Съдбери, изтъкнахте, че у нези държави, които традиционно са презаселвали бежанци, са занижили ангажимента си в това отношение. Дадохте за пример САЩ. Как можем отново да приобщим тези държави, за да има наистина действия в световен мащаб, които да се увенчаят с успех? Мадам Бьорк. Благодаря, госпожа Бьорк. Thank you very much and thank you to the Commission and to IRC. Благодаря, благодаря и на представителя на коалицията от неправителствени организации. Аз съм докладчик за законодателството за предоселване. Много се радвам, че то ще продължи да се обсъжда и ще работим за политическо съгласие, което постигнахме в един момент. Нека да кажа, изключително важна е тази среща, защото за първ път има последващи действия според споразуменията на ООН за бежанците и ние трябва да покажем каква роля иска Европейския съюз да поеме. Бихме искали да видим повече места за презаселване, определено да има и допълнителни маршрути и трябва да се дискутира. Презаселването обаче не може да замени е, възможностите за легална е, миграция и също и необходимостта хора да идват в Европа. Така че процедурите за убежище трябва да бъдат по-добри, условията за приемане също, а не това, което сме свидетели сега да се случва в Гърция, е, Харватия и другаде. Така че е, нужно е да има ефективност и мога да кажа, че позицията на парламента като начало се доближаваше повече към призивите на НПО, които чухме тук е, за повече места. Също така ние искаме програмата в е, основата си да си остане хуманитарна, да не се свързва толкова много с условия, особено когато става дума и за третите страни. Също така и е, комисарията за беженците трябва да играе своята основна роля, е, за да може въпросът тук е как да им имаме доверие, че те са в състояние да изпълнят своята роля. И сега е време да подплатим думите си за дела, е, как е, да изготвим един годишен план с съответните ангажименти е въпроса. Би следвало да имаме тази цел – и според мен това е най-добрият начин да ангажираме страните, а именно да покажем, че е, има възможност да бъдат постигнати целите. С е, така, очакваме е, участието си във форума и ще продължим. Госпожа Стрик. Карем той също е, е, той е ли участник в делегацията във форума? Не съм наясно. Sorry, I thought that he wanted to. Uh, up to the Greens for the internal coordination, something. but if Mr. Karem would like to have the floor. Господин Карем, ако иска думата. Добре, добре. Аз имам няколко кратки въпроса, ако позволите. Говорим за презаселване, това е ключов момент от нашите ангажименти, но не говорим за финансовите инвестиции, които трябва да се увеличат за региона. Какво може да направи повече Европейския съюз, за да компенсира и да подкрепи страните в региона, които поеха толкова много бежанци? Споменахте Ливия. Доколкото имам информация, в Ливия сега хората остават в центровете, защото тези, които са получили статут на бежанци, не могат да бъдат презаселени, защото страните членки от Европейския съюз не е, поемат ангажимент. После, кой отговаря за презаселването? Как може комисията да направи така, че да бъдат а, включени в тази про, а, програма най-уязвимите, а не тези, които имат най-много средства или а, членове на семейства, които имат право да се възползват от други процедури. Също госпожа Судбари коментира сътрудничеството за, по въпросите за миграция с трети страни това доколко е условие за презаселване на бежанци от тези страни. Каква е позицията на комисията? Няма, не е редно да забравяме, че ние искаме да се съсредоточим върху най-уязвимите, така че не е така основен критерий къде се намират бежанците. Госпожа Галер. Благодаря. Благодаря за направената е, презентация. Вие сте редовен гост е, в нашата комисия. И е, това е, показва, че темата е от е, централно значение за нашата комисия. Два въпроса. Дадохте цифри за това колко лица участват в усилията за презаселване през 2019. Може ли да коментирате какво се очаква за в бъдеще? Кои са основните предизвикателства пред вас? Е, включително и в хуманитарното измерение. Второ, Знаете, че току-що застъпи в длъжност нова комисия и е, не един комисар и заместник-председател на комисията отговарят по тематиката миграция. Как най-добре ще се координират техните действия и кой ще е първия, основния комисар, който ще отговаря по тези теми? Е, господин Борел или някой друг? Благодаря. Мисля, че това бяха заявките за изказвания от колегите. Може би сега по 5 минути на всеки за отговор. Господин Шоцер. Да, ще се опитам, както винаги, да отговоря на всички въпроси. Госпожо Допон, Зададохте много основателен въпрос, но не съм сигурен, че аз съм човекът, който може да ви отговоря, именно как да привлечем отново международните си партньори. Ние е, би следвало да даваме пример. А, има и натиск от а, е, другите участници в процеса, понякога те са много активни особено в е, измерението през заселване. Така че, може би, ще се върнем към предходното положение, е, а може би дори сме го стигнали. За сега толкова мога да кажа по въпроса. В отговор на госпожа Бьорк. Така е, тази област е приоритет, подчертавали сме го и в насоките от госпожа Вандерлайн. Тя подчерта колко е важна програмата за презаселване. Законовите пътища за миграция също отговарят на необходимостта за предоставяне на хуманитарна защита. Затова, според мен, Определено е, има какво да се каже в полза на презаселването и то трябва да е основен приоритет. А пък е, е, глобалния форум в този смисъл е едно много важно събитие, което само подчертава този принцип. Презаселването е част от по-широкия, по-изчерпателен подход, който налага да, да направим и преразглеждане на вътрешните ни правила във всичките им измерения. А, що се отнася до многогодишните планове, така ще се постигне и по-голяма яснота за това какво да се прави в бъдеще. Комисията очаква през 2020 ние сме ограничени от финансовото планиране, в края сме на многогодишната финансова рамка. За това за 2020 имахме конкретни цифри. Преди обикновено покривахме няколко години. А госпожа Келер за това какви са предизвикателствата ни за бъдеще е именно да се справим и с многогодишната финансова рамка, която предстои. Защото финансирането, което ще бъде отделено е важно. Става дума за 10 000 на човек в програма за презаселване и за подкрепа на съответните страни членки. Затова е изключително важно от гледна точка на планирането да се предвидат тези средства в така многогодишен план. А госпожа Трикс зададе въпроса за това, че е необходима по-широка рамка за финансова подкрепа във всичките и измерения, включително и за партньори от трети страни, които са наши сътрудници и осъществяват помощ в региона. Споменахте Либия. Целта на Европейския съюз определено е да бъдат затворени тези центрове и ние за това искаме да работим съвместно с нашите международни партньори, така че да можем да извадиме хората от лагерите за задържане и евентуално да ги евакуираме. Затова механизма за транзит в извънредни обстоятелства би следвало да се задейства по-бързо. Има така окоръжаващи е, сигнали. Руанда също се задейства. Те са част от решението заедно с Нигер. Подкрепяме идеята да се извадят, да се евакуират хората от Ливия и да видим след това как ще ги презаселим в Европейския съюз. Може би, ако мога да поясня въпроса. Става дума за тези, които са в Нижер – вече са евакуирани, но не могат да бъдат презаселвани, защото Европейския съюз не е поел достатъчно ангажименти. Доколкото разбирам, процесът е свързан с администриране на заявките за презаселване. А това е един много сложен процес, защото зависи от досието и от работата с международните партньори. И доколкото разбирам, не е проблема, че няма достатъчно подкрепа от страните членки и от отпускане на места, а по-скоро от това, че е по-трома в процеса. Ние искаме да помогнем на нашите партньори. Определено не смятам, че няма недостиг на искания и на предоставени места за презаселване. Просто процеса на обработване на досиетата, на идентифициране се бави. Естествено, ние бихме искали всичко да става по-бързо. Виждам, че ми изтича времето. Малко по въпроса за закрилата. Вие говорихте колко важен е този аспект. Комисията не го успорва по никой начин. Просто като се има предвид какъв е броя на хората и какви са нуждите, за нас така априорно се подразбира, че закрилата е, е част от тези мерки. Но освен това, ние трябва да можем да си подредим приоритетите и за момента нашите приоритети напълно съвпадат с тези на Вакабон за регионите, Турция, Ливан, това е важно. А сега вече е, и по темата, която говорих, Нигер, Руанда. Така че е, това е част от по-широкия е, подход и без да поставяме под въпрос основния елемент, ключовия елемент, а именно целта да се осъществява закрила, защото презаселването е именно това. А сега ще дам думата и на колегата. Благодаря. Благодаря ви за изчерпателния отговор. И сега давам думата на нашата гостенка. Благодаря. Голяма част от въпросите бяха зададени към комисията, но няколко момента имам да коментирам и аз. Въпроса, примерно, за връщане е, към партньорите, които осъществяваха програми за презаселване. Колегите в АСО, както и е, на базата на опта на е, щатите, работят много за, е, с местните общности с цел да се търсят и увеличаване на заявките за презаселване. 18 000 обаче сме получили до този момент, което е драматичен спад спрямо предходни години. 110 хиляди в един момент, примерно, даде като цифра администрацията на щатите преди това. Тоест, разликата е гигантска и светът сега очаква Европейския съюз да попълни тази разлика. Работиме с семействата, които бяха подготвени да отидат да бъдат заселени в Штатите и в края на краищата им беше отказано. Това е един дълъг и сложен процес и е добре, е, когато е, хората, когато пристигат и на е, достатъчно така, ориентация в страната, която ги приема. Но когато това липсва, въздействието върху хората е отчаиващо. Защото факт е, пристигат семейства и ако всяка страна от Европейския съюз поеме по-голям брой, е, картината ще е по-позитивна. Ние трябва да работим с съответните страни, да насърчаваме националните власти и тези страни, които все още не са дали квоти за презаселване, да са наясно, че това е един така безопасен начин за реагиране. По отношение на финансовите инвестиции на ЕС в региона, ние считаме, че би следвало финансирането да се измести от посока спиране на хората да се преместват защото хората така или иначе ще правят опити да се преместват, имайки предвид условията в тези страни и уязвимостта им. Затова не бива да има толкова голям акцент върху финансиране на спирането на преместването, а по-скоро да се търси дългосрочно стабилизиране и достъп до публични услуги и за безначите, и за мигрантите в тези страни страни, т.е. да има много по-холистичен подход. И е, според нас основните предизвикателства е, е увеличение брой на мигрантите и липсата на места за поемането им. Както коментирахме, в Либия е, сме видяли на място какво означава това за хората, които не могат да излязат от там. Европейските страни са готови да поемат повече е, хора от центровете за задържане, но това е капка в морето, като се има предвид колко голям е броя на хората, които не могат да излязат от Либия. Така че трябва да има реакция. От една страна страните членки трябва да се изпълнят задълженията, включително и към спонтанно пристигащите, защото за тях не винаги има други възможности за презаселване, а също така и да се ускорят процедурите и процесите, да се ведат системи за изпълняване на вече дадените заявки за приемане. Това означава и да се увеличат средствата за международните организации и е, с рамката за презаселване в ЕС, която да изчисти процедурите, е, за да е, подобри процеса. Именно това, за това ни е необходима и рамката за презаселване. И другите аспекти, по които ЕСА може да работи, да дам пример с това как ЕС реагира на вече пристигнали в ЕС мигранти по отношение на възможностите за заетост. Форума за бежанците призовава да се правят повече за това те да бъдат ангажирани в трудовия пазар и за това трябва да се погледне кои са пречките, които съществуват в страните. Има много препятствия при търсенето на работа в ЕС. Това би следвало да е първото, което да разгледаме. А също и да се обърнем към южните страни, които да е, премахнат тези бариери. С това приключвам. Uh, we are looking forward to continue these debates, of course, at благодаря за интересните изказвания. Те са много актуални с оглед на форума на 17 и 18, но разбира се, сътрудничество ни ще продължи и след това. Благодаря ви. Okay, colleagues, then we move to point five of the agenda, uh, which is an exchange of views with... Преминаваме към точка пета в дневния ред размяна на мнение с Антонио Виторино, генерален директор Международна организация за миграция. Заповядайте на подиума, господин Виторино. Dear colleagues, it's with great pleasure that I welcome in our committee Mr. Vitorino. The... Колеги, с удоволствие приветствам в нашата комисия господин Виторино, генерален директор на МОМ. За първи път след назначаването му през юни искам да ви напомня, че господин Виторино беше председател на тази комисия между 1992 и 1994 година и след това беше комисар по правосъдие и вътрешни работи. Комисията ли бе е разговаряла редовно с представители на МОМ. Последният разговор беше само пред няколко дни в контекста на разговорите за ситуацията в Либия. Днес искаме да обсъдим с вас широк кръг въпроси от общ интерес, по-конкретно политиката на Европейския съюз в областта на обежето и миграцията, и вашето виждане за изграждане на холистичен подход към миграцията, ситуацията в, е, по различните пътища на маршрути на миграцията, плановете на МОМ за бъдещите предизвикателства, в това число стратегическата визия 2019-2023 година. Очакваме вашият принос към, сегаш, към дебата, който водим през новия мандат и се надявам да продължим сътрудничество с МОН в бъдеще. Сега имате думата за не повече от 15 минути. Добър ден на всички вас. Благодаря, господин председател. Радвам се, че съм тук пред комисията Либе в третото ми качество, както напомнихте, преди 25 години, миналия век. И имах привилегията да членувам в тази комисия. А след това е, идвах тук е, като комисар, а сега съм генерален директор на МОМ. Тази година популацията на, на международните мигранти е 272 милиона, 3,5 милиона от световното население. От началото на века общия брой международни мигранти се увеличи с около 100 милиона и повечето са с повече 74% са в трудоспособна възраст. Миграцията към и вътре в Европа и преминаване и различните райони са основните цели. Повечето международни мигранти в Африка и в Азия мигрират вътре в родните си региони. 80% от мигрантите мигрират от една африканска страна в друга и закономерностите на придвижване имат своя специфика. Искам да ви напомня, че по време на предишния мандат аз бях много важен партньор за Европейския съюз и държавите членки. Не на последно място, защото подготвих реакцията на големия поток мигранти и бежанци, пристигащи през Гърция и други маршрути. МОМ заедно със своите партньори днес под, по, управлява 21 центъра, в които са настанени 19 000 души в континентална Гърция. МОМ работи в 21 времени центрове за настаняване. Там са настанени временно 4400 деца, малолетни, непридружени и други лица и други уязвими групи. Защо започвам с това? От началото на лятото и особено през последните седмици се повиши рязко броя на пристигналите в градските острови. Междувременно Броят на пристигналите се увеличи с 300% в е, Кипър между 2017 и 2019 година. Е, бройките са относително ниски в сравнение с 2015 и 2016 година. Е, бройките са сериозно предизвикателство за бездруго. друго за без друго съществуващите трудности за настаняване в Гърция. Това е нещо като ранно предупреждение. Аз не искам да създавам паника, но трябва да се инвестира в подготвеност, защото цифри, бройките се покачват. МОМ е много важен партньор и в друг аспект. Ние работим в различни области, в това число неотложна реакция. През 2018 година ние помогнахме на различни лица. Това включва 41 милиона вътрешно разселени лица в страни като Демократична република Конго, Етиопия, Ирак, Алжир, Сомалия, Южен Судан и Ирак. Ето защо приветстваме решението на генералния секретар на ОНЕ да създаде група на високо ниво, която да работи по предизвикателството на вътрешно разселените лица с подкрепата на ВКБОН е и МОМ. Нашата дейност като организация включва реагиране при неотложни ситуации в Индонезия, Мозамбик. Те са предизвикани от екологични промени. Те са един от факторите за миграция. Работим също така и в Венецуела и също и в други страни на Южна Америка. Ние смятаме, че в момента 4,5 милиона венецуелци са разселени в, в региона и ако ситуацията не се промени, бройката им ще се увеличи до 6,5 милиона до края на следващата година. Обемите на тази криза ще наподобят кризата в Сирия. Има смесени потоци, бежанци, които са блокирани, уязвими мигранти лица жертва на трака, непридружени деца, лица без гражданство и мигранти без документи. Много от тях са изправени пред опасности. По наши оценки, над 600 000 недокументирани мигранти се придвижват – има 6000 изчезнали през, само през 2017 година. Трябва да осигурим защита на правата на човека, на тези, които се придвижват и да окажем помощ на уязвимите. Пример. С работна група на Европейския съюз, Африканския съюз и ОНЕ за миграцията – Съвместната група подпомага хиляди блокирани мигранти в Либия чрез доброволната програма за връщане на МОМ. Освен помощта, ние помагаме на бежанците в Либия под егидата на Века Беон и на и 440 Помогнахме им да се върнат в страните си по происход през последните години, но ние също така искаме подходът ни да бъде дългосрочен и устойчив. Опитваме се да намерим връзка между спешната хуманитарна връзка, цели за развитие и развитие на местните общности. Европейския съюз е много важен партньор за нас. През 2018 година международната общност ратифицира пакта за миграция и генералният секретар възложи на МОМ да координира тази мрежата за мигранти, за да може да се осигурява подкрепа за държавите членки при изпълнението, проследяването на мрежата. Следващата година ще се проведе първия регионален преглед на изпълнението на глобалния пакт. Още няколко допълнителни коментара, започвайки с Либия. В момента има повече от е, милион и половина души в страната, нуждаещи се от подкрепа и помощ. Сред тях 641 000 мигранти, плюс 5000 лица, които според нас са в центрове за задържане. В Либия има 140 хиляди души, които са вътрешно разселени поради конфликтите в и около Триполи от април тази година. 141 хиляди разселени лица. Искам да кажа ясно, че за нас Либия не е безопасна страна за мигранти, нито пък е безопасна страна, в която да бъдат връщани мигрантите. Призоваваме и заедно с Висшия Върховния комисар за беженците. призоваваме да се сложи край на задържането и това да стане по процедурен начин, за да се гарантира безопасността на задържаните лица, отчитайки несигурната ситуация в страната и отрицателното въздействие на конфликта. Заедно с това, като организация, ние правим преоценка на своята роля в спасително-издирвателните операции в Либия отчасти поради неодавнашните промени в бреговата охрана на Либия, което е повод за притеснение за нас. И също така, защото има спешна потребност от стабилизиране на спасително-издирвателните операции в е, централната част на Средиземноморието. Според нас на международните кораби трябва да се даде разрешение да извършват такива операции в е, цялата централно-средиземноморска част. Това обаче означава също така, че имаме нужда от безопасни механизми за слизане на сушата и по-нататъчна обработка запазването на целостта на системата за убежището има ключово значение за посрещане на предизвикателствата Средиземноморието. Капацитета и предсказуемостта са краягълни камъни, затова се надяваме, че новата комисия ще успее да преодолее сегашният, сегашният застой в Европейската система за обежище с участието на Европейския парламент след приетите доклади. Още няколко коментара. Първо, когато изграждаме партньорство с трети страни, има нужда от балансиран подход. Е, новата комисия счита, че връщането на нередовните мигранти е приоритет. Ние участваме във връщането. Връщането е, е е, задължителен елемент от една цялостна иммиграционна политика, но трябва да се отчете, че доброволното връщане трябва да се съпътства с устойчиво връщане и е приоритет е да създадат условия върнатите да започнат е, от начало своя живот, да бъдат реинтегрирани в общността по происход и също така да се отчетат потребностите на приемащите общности. Това е необходимо, за да може интеграцията да бъде успешна. Следващата МФР е възможност за цялостно и балансирано управление на миграцията. Комисията предлага значителна подкрепа в следващата МФР и аз мисля, че трябва да се гарантира достатъчно ниво на финансиране, но също така да се предвидят инстру... достатъчни финансови инструменти, за да се постигнат реални резултати. Ние сме готови за дебат с европейските институции, за да осигурим сложните връзки между развитието и миграцията след насоките на програмата 2300 за устойчиво развитие. Господин председател, ние смятаме, че предстоящия пакт за миграция и обежище ще бъде възможност Европейския съюз да даде нов тласък на политиката за управление на миграцията. Това предполага общ подход, хоризонтален подход, но също така и конструктивен подход, чиято цел е намаляване на политическите различия, за да бъдат намерени реалистични решения. Ролята на парламента в търсенето на такива решения е от, ключ, от ключово значение и от наша страна ние сме готови да помогнем на вас и другите институции при намирането на тези решения. Благодаря, Антонио Виторино. Благодаря, че дойдохте тук. Желаем ви успех през следващите години като генерален директор на Международната организация за миграция. Искам да се извиня за късното пристигане на самолета ми от Мадрид. Е, то е свързано с натовареността по, във връзка с конференцията в Мадрид и благодаря на колегите, които ме заместиха. Uh, point in the order of the day is scheduled up until 1725 and we've got a couple of за тази точка до 5.25 и след това предстои гласуване и искам всички колеги да присъстват тук и да дойдат на време за гласуването. Предлагам ви само един кръг въпроси. Започваме с координаторите. И след това останалите членове на парламентарната комисия, които са изявили желание да се изкажат. Започваме с обичайния кръг. Разбирам, че времето за НП ще бъде използвано от Павло Ранжел. Благодаря. Най-напред искам да кажа, че за мен е огромно удоволствие и дори бих казал гордост, че сред нас е Антонио Виторино. Не само защото е добър приятел, но и той е един от най-добрите експерти по въпроса. Аз знам от познанството ми с него от преди повече от 15 години. Той върши чудесна работа. В момента а, е, ние сме изправени а, е, пред трудна ситуация. Нещата се влушават. Тази събота и неделя бях в Атина и дори по улиците а, ситуацията е доста тревожна това е нещо, което се вижда с просто око вече. И имам два само много конкретни въпроса, не е непременно свързани с статистическите данни, а с ситуации, които ме лично ме тревожат. На първо място разселването на венецуелци. Чухме Броя на бежанците е 4,5 милиона. Е, видях е, в, в, по границата с Колумбия, че хуманитарната ситуация е изключително тежка. В началото на месеца бях в Богота и мога да кажа, че нещата стават нетърпими. Това обяснява и някои протести в Колумбия. Имаше сблъсъци между бежанци и местни колумбийци. Вторият въпрос, който мен лично много ме вълнува, и който трябва да следим с голямо внимание е положението на бежанците в Босна. Аз имам особен интерес към този въпрос, тъй като съм докладчик за Босна. И доколкото знам, особено в района на Бихач, хуманитарната ситуация е сред най-тежките дори ако я сравним с Либия и Турция, как оценявате тази ситуация? Но, както казах, аз имам особен интерес към нея. Благодаря, господин Ранжел. Не виждам Биргит Сипел. Тя е обичайния говорител на групата на Сирийските демократите. Ще се възползвам от възможността да се изкажа на немски. Благодаря ви, че участвате в днешното ни заседание. Благодаря ви, че ни отделихте от времето си, за да разговаряте с нас по тази сложна тема. Нека приключа с оно... започна с онова, с което приключи колегата току-що, а именно положението по външната граница на Европейския съюз. Границата между Харватия и Босна. Знаете, че положението в Босна постоянно се влушава. Хората биват блокирани там. Ужасяващо е хуманитарното положение, поради което вече немалко физически лица, отделни хора, отиват в Босна и се опитват да помогнат на хората в този криминализиран лагер в Вучах. Вучах не може да е обект на действие от страна на Европейския съюз, защото просто не отговаря на никакви стандарти на съюза. Сама се убедих в това. В Бихач разговарях с представители на МОМ. Те самите също смятат, че положението е особено тежко. Броят на намиращите се в Босна в момента лица не се подлага много лесно на оценка, тъй като хората почти ежедневно се опитват да пресекат границата с Харватия. Има данни за това, че на хърватската граница хората биват отблъсквани, използва се насилие, има дори престрелки. В случая става дума за зелена граница, която би трябвало, където би трябвало да има контрол, но въпреки това съвсем наскоро през изминалите месеци стотици хора успяха да пресекат тази граница. Положението е драматично. Зима е, много е студено. В този лагер хората не получават никаква закрила описват пресичането на границата, излизането от този лагер като игра, the game на английски. Какво може да направи Европейският парламент в случая? Разбира се, ще се възползваме от инструментите, с които разполагаме като парламент, но какво можем да направим в допълнение? Можем ли да си взаимодействаме с вас, за да може в спешен порядък да се подобри положението там? Благодаря. Госпожа Интвелт не е тук, но ще се изкажете ли вместо нея, господин Тодорачи? Благодаря. Не го бяхме планирали. Но така или иначе исках да задам въпрос. Бях се записал за изказване. Господин Виторино, наистина се възхищавам – на това, което правите. Имате много голям опит не само като комисар, но и по линия на по-нататъчната си кариера. Имам един въпрос от политическо естество, както и от практическо естество. Политическият ми въпрос се отнася до новия пакт за миграцията. Председателката госпожа Фандерлайн заяви, че ще бъде сключен такъв пакт – не е ясно към момента какво ще се съдържа в него. На базата на досегашния ви професионален опит с миграцията, какви нови елементи могат да бъдат включени в този пакт? Нещо, което не сме обсъждали до момента и нещо, което може да доведе до реална промяна. Вторият ми въпрос се отнася до Гърция. И аз съм запознат с статистическите данни за страната. Не искам да тревожа никого, но бройките са нараснали и то тревожно. Много активно се работеше по отношение на Гърция през изминалите 4 години. Инвестира се там. Смятате ли, че на базата на тези действия, инвестиции сега Гърция в по-голяма степен е в състояние да се справя с новопристигащите. МОМ също работи там. Смятате ли, че можем да се справим или че отново ще ни изненада вероятно увеличение на новопристигналите? Госпожа Стрик от името на Зелените. Благодаря ви, господин председател. Благодаря и на вас, господин Виторино. Помня, че току-що бяхте встъпил в длъжност като комисар, когато бяха прияти заключенията от Тампере и те намират отзвуки в днешното ви изложение, което много ни радва. Вие отговаряхте и за първите законодателни инструменти, основаващи се на договора от Амстердам, така че наистина разполагате с много голям опит. Три кратки въпроса. Казахте, че в момента Либия в никакъв случай не е безопасна страна и че не може да се връщат хора на там. Съгласна съм с вас, но взаимодействието с либийската брегова охрана, финансирането, което и предоставяме, допринасят за това хората да, биват, да бъдат връщани към центровете за задържане в Либия. МОМ работи освен това много активно по отношение на доброволното връщане. В момента работим по предложение за преразглеждане на директивата за връщането. По това предложение следва да се намали броят на доброволните връщания, дори да бъдат сведени те до нула. Каква е вашата оценка? Ние настояваме за ефективни връщания, но доброволните връщания не са ли най-ефективната според вас възможност? Говорихте също така за устойчиви връщания, което е изключително важно. Устойчиви ли са според вас връщанията към страни на транзит или по-скоро трябва да има връщания към страните на происход? Yeah. No. Mr. Van der Yes, last time I checked our group. Ще се изкажа на холандски родния си език. Вашата организация изготвя много обстойни статистически данни. На базата на тези данни може да се провежда и правилната политика. Една от цифрите – която ме изненада, е свързана с отношението на гражданите към мигрантите в Европа. Като че ли в Европа повечето граждани не са положително настроени към миграцията – в много международни организации, в много държави се говори напоследък за глобалния пакт за бежанците като инструмент стимулиращ миграцията. Но не бива само да констатираме миграцията, да разработваме показатели за връщ... устойчивите връщания и за законната миграция. Трябва да си отговорим на въпроса за това какво предизвиква миграционните потоци? Какво привлича тези хора към Европа? Европейските граждани не искат тези хора да се установяват на наша територия. В една публикация се твърди, че населението на Африка през този век ще се увеличи от 1 на 4 милиарда души. Не са само тези, които бягат към, от войни които пристигат на територията на Европейския съюз, не са само хора, които са в много уязвимо економическо и социално положение. Става дума и за представители на средната класа, т.е. миграционните потоци не са ли обусловени от демографския принцип? И как могат да бъдат спрени тези потоци, тъй като изтичането на хора от Африка ще се отрази изключително тежко, както на Африка, така и на Европа. Не ви видях да вдигате ръка. Разбира се, всеки, който сигнализира, че иска да се изкаже, ще може да го направи. Не вдигна ръка и колега от ЕКАРЕ. Обединената левица, госпожа Ернст. И аз ще се изкажа народния си език. Вече от край време знаете, че се отнасяме до някъде критично към МОМ. Радвам се за това, че днес констатирахте, че Либия не е сигурна трета страна. Радвам се, че има някаква промяна в нагласата ви. Едно обаче човек да констатира нещо, друго е да предприеме нещо по въпроса. Какво проистича от тази ваша констатация, че Либия не е сигурна трета страна? Означава ли това, че хора ще продължават да бъдат връщани натам? Второ, <clears throat> възлагането на отговорност на трети страни в областта на политиката по отношение на убежището. Много тежки бяха последиците от тази политика през изминалите години. Вижте какво се случва в Либия, в Средиземноморието, по външните граници на Европейския съюз. Смятате ли, като се има предвид тази ситуация, че възлагането на отговорност на трети страни по отношение на обежището е правилният подход? Или не трябва да се внесат някакви промени в тази политика? Третият ми въпрос се отнася до региона на Балканите не говорим много често за Балканите напоследък. По-скоро говорим за остров Мория и други гръцки острови но случващото се на Балканите в момента говори за същински ад. Немалко колеги вече говориха за Бихач. Какво предприемате там по отношение на правата на човека, като се има предвид, че граничните служители на Харватия вече са стреляли по бежанци или са насъсквали кучета срещу тях? Какво всъщност предприема МОМ в Босна? какви действия предприемате, с кого си взаимодействате. И имате ли е, данни за това, че бежанците, озовали се в Босна, идват от Гърция и са изминали по-дълъг път преди това? Взимате ли това предвид? Лично аз не вярвам в доброволното връщане, тъй като все по-слабо става правното основание за нещо такова. Председателят. Трима колеги искат да зададат въпроси. Господин Ждеховски се е записал, но той току-що напусна залата. Ще дам думата на останалите. Госпожо Келер, имате думата. Благодаря, господин Витерино. Благодаря за това, че сте тук. Благодаря и за споделения опит. Ние сме напълно съгласни с а, вашето изложение за целите и със законодателната дейност би следвало да открие пистите и процесите и идеите, които да дадат възможност да а, сближим целите си. Два въпроса имам. Нивото на миграция в Европа е по-скоро ниско в сравнение с 2015-16. Работите ли с Европейския съюз за изготвянето на един кризисен план – в хипотезата, евентуално да има, ако има затруднения в някои страни, примерно тези е, в Средиземноморието. После, в контекста на КОП-25, може ли да ни дадете малко подробности – за това какво се случва с мигрантските потоци от така наречените климатични мигранти, мигранти заради климата. Госпожа Мецел. Съжалявам, изгубила съм си гласа. Господин Виторино, благодаря за работата ви. Отблизо следим дейността ви за да използваме ясни формулировки по тази тема. Опоменахте бегло Либия. Аз съм от Малта. Ежедневно получаваме данни за хора, които се качват на негодни плавателни съдове в търсене на по-добър живот. Повечето от тези хора не са от Либия, те са от други страни но са пребивавали от части за дълъг период в Либия, в зависимост от средствата, с които разполагат. Тези хора изминават много дълъг път, само за да станат жертва на боричканията между държавните и правителствени ръководители на Европейския съюз. Какви действия предприема вашата организация в Либия? Взаимодействате ли си с компетентните органи там? Кои са тези органи? Кого представляват? Имаме ли изобщо партньори в страната към момента и надяват, имат ли надежда според вас, че положението може да се подобри там в близко бъдеще? Благодаря, госпожа Кунке. Благодаря, господин Виторино. Когато бяхте член на Европейската комисия, отговаряхте за вътрешните работи. Говорихте днес за цялостен подход към миграцията, подход при който да бъдат взети предвид хуманитарните фактори и както и други такива. Говорихте също за равното разпределяне на тежеста и за общата европейска система за убежище. но от а, вашия мандат като комисар на сам, що се отнася до миграцията, се постави особено силен акцент върху сигурността. Какво е вашето мнение по този въпрос, като се има предвид настоящата позиция, която заемате и какво смятате, че трябва да се предприеме в бъдеще? Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Виторино, че участвате в заседанието ни. Благодаря за изложението ви. Имам три въпроса. Немалко въпроси бяха зададени вече за Европа, Немалко колеги ви попитаха какво следва да предприеме Европа, като се има предвид, че се провалиха усилията ни за реформиране на общата европейска система за убежище. Въпросът ми е за Сирия и за опита на президента Ердоган да създаде безопасен коридор за връщането на сирийски бежанци. Идея, която странно одобряват и някои европейски правителства каква е настоящата ситуация и какви ще са последиците от едно такова решение според вас? Вторият ми въпрос се отнася до управлението на миграцията в световен мащаб. Говорихте за глобалния пакт на ООН. В Европейския съюз има проблеми с този пакт, тъй като някои държави членки отказват да го ратифицират и да участват в конференцията. Има ли възможности за засилването на сътрудничеството в световен мащаб или може тази система на сътрудничество да се срине? Третият ми въпрос се отнася до финансирането в контекста на международното сътрудничество. Европейският съюз е сред най- големите донори, сред най-важните поддръжници на вашата организация. Но има държави по света, които не са особено мотивирани да ви подпомагат в работата ви. Господин Ждеховски се върна точно на време, за да се възползва от правото си да се изкаже. Ако си оставите телефона на страна за малко, ще можете и да го направите. Съжалявам, разговарях с чешки журналисти за конфликта на интереси, в който е замесен нашият министър-председател. Много е важен въпросът. Комисията вече е взела окончателно решение по него. Решението и не е в полза на нашия министър-председател. Въпросът е много широко отразен и в медиите. Благодаря ви, че участвате в заседанието ни посетих Балканския маршрут през 2015 година и мога да кажа на всички колеги, че положението там не се е влошило в сравнение с 2015 година. През 2015 година положението направо беше катастрофално – какво според вас следва да е окончателното решение за Либия? Когато участвах в конференцията за Африка, разговарях с немалко държавни и правителствени ръководители за решаването на проблема с миграцията от Африка. Те отправиха критика към Европейския съюз. Според тях Европейският съюз гледа на миграцията само от своята индивидуална гледна точка, но не се опитва да влезе в положението на Африка. Настояваха за повече финансиране и повече подкрепа от наша страна. По въпроса за Либия. Немалко европейски страни оказват въздействие там, но не оказват въздействие други африкански държави, а тези държави са много по-добре запознати с ситуацията, по-активно участват и в усилията за решаване на конфликта. Какво е вашето мнение по въпроса? И последният ми въпрос се отнася до положението в Ливан. Участвах в мисия в Ливан. Посетихме лагерите за палестинските бежанци там? Следва ли да подпомагаме тези лагери според вас и до кога ще наричаме пребиваващите там бежанци? Става дума за хора от второ, трето поколение. Това не са според мен типични бежанци. Как според вас можем да решим въпроса с палестинците в немалко страни от този регион? Не виждам други заявки за изказване. И ако е така, се връщаме към господин генералния директор Виторино за отговори. Благодаря, благодаря с удоволствие за срещане с вас, благодаря и за поканата. Съвсем накратко ще се опитам да отговоря, защото не искам и да отнемам време за гласуване. Бях председател на вашата комисия и знам колко са важни тези моменти. Благодаря за любезните думи на приятеля ми Павло Ражел. А, що се отнася до двата въпроса, първо за Венецуела. Положението там става много трудно за управление и ще продължи да е така в бъдеще. Страните в, регу... в региона така съвсем щедро приеха вътрешно изселени лица над 5 милиона. И всички останали също по някакъв начин се приемат. Дали по хуманитарни причини или временни разрешения за престой. Те са приети, интегрират се в обществото и голяма част от нашите усилия са именно да се гарантира тази безпроблемна интеграция в обществата, общи, общ, общностите там. Но все пак е, има някакви е, граници в капацитета на общностите да приемат тези лица. Един от проблемите е достъпа на децата до е, образование. Сега те говорят един и същи език, което улеснява нещата, но натиска върху цялата система на приемащите страни е такъв, че започваме вече да сме свидетели на реакции е, срещу е, уронването на нивото на публичните услуги заради притока на е, мигранти. Нашите проучвания имаме матрици за изследване на вътрешното разследване и непрекъснато правим обзори сред тези лица и е, заключението е, че огромното мнозинство от, вътре, от разселените не считат, че е, положението в Венецуела ще се подобри, така че те да се е, приберат. Затова сериозно обмислят варианта да останат за постоянно в съседните страни. Тоест, кризата ще има едни дългосрочни последици върху обществата в съседните страни. Започнахме с една платформа. 730 милиона долара е, е финансирането. До година се надяваме да стигнем 6,5 така че е, над 1 милиард ще бъдат инвестирани в страните от региона в подкрепа на е, процеса за миграция от е, Венецуела и подкрепа на местните общности. За балканския маршрут нараства броя на пристигащите в гръцките острови, а също и натиска по сухоземните граници. Босния – е в много критично положение. Ние подкрепяме там в лагерите над 7000 е, вътрешно разселени или мигранти, или както ги наречете. Е, проблема е, че в лагера в Босна няма, нямаше достатъчно бърза реакция за посрещане на, на нарастващите, нарастващия брой а, пристигащи и сега има около 3000 души, е, които нямат изобщо подслон там. Speed up capacity building. Okay, that's of course. But also please, uh, Разбира се, трябва да се е, ускори изграждането на капацитет – а и трябва да се търси малко повече ефективност от властите в Босна в отговор на нашите искания за изграждане на приемащи е, мощности. От няколко месеца чакаме е, чисто бюрократично-административно решение да се направи това. Така че от една страна има проблеми на практика, но от друга страна има и политически проблеми, а именно да убедим правителството на Босна по-бързичко да реагира с отпускане на разрешения за изграждане на необходимите помещения, защото зимата е чука на вратите и хуманитарното положение ще стане много тежко. После коментирахте вътрешния дебат в ЕС. Никога не след... Нали, принципа е никога не трябва да се връщате там, където сте били щастливи. Та... Много... Аз бях щастлив, когато изпълнявах поста си на комисар за правосъдие и е опасно да се връщам там, където съм бил щастлив. Но определено трябва да се търси начин за изграждане на взаимно доверие между страните членки тогава, защото иначе няма да има възможност за постигане на компромиси, а това е необходимо. После, има едно основно ядро от е, ценности, които са общи, но когато трябва тези ценности да се превърнат в действия, там е нужно да има и гъвкавост. Е, солидарността е абсолютно необходима, но как се постига тя е, чрез действия, е въпрос вече да се търсят различни подходи. И нека да ви призная, Никога не съм разбирал един от инструментите, които предложих, когато бях комисар, е, беше директивата за време на закрила. Може би не си я спомняте, защото това беше много отдавна. Това беше ключов момент от солидарността и изобщо не си не разбирам защо през 2015-16 не се възползвахме от директивата за време на закрила. А пък много говориме, нали, за солидарност, за споделяне на бремето. Не ми харесва този израз, но той се използва. Та, директивата беше прията, когато страните членки на Европейския съюз бяха 15, но то, тя си е част от европейското законодателство. И по време на разширяването беше такава. Така че проблем е защо не се използва. Тампере, е, да, е, през октомври отбелязахме 20 е, годишнина от срещата там. И ако е, погледнете отново заключенията от тази среща, много е интересно – и да се види, че общата система за обежище трябваше да се базира на общи правила, които бяха прияти, когато аз бях комисар. Това е минимума от общи правила. А също да има и общи процедури, и обща дефиниция за това кой е бежанец. И това се очакваше да бъде изготвено до 2007 стана реалност тази цел 2017. Но аз продължавам да съм убеден, че все още е необходимо да се създаде обща система за обежище, такава каквато е описана в документите от Тампере. И е, трябва да има действително набор от правила – но после трябва да се внимава и как се прилагат тези правила в национ... от националната администрация. Защото ако в една страна търсищете обежище от Афганистан, да речем, а, имат а, така степен на успех 1% и в друга страна а, а, така приемането или отпускането на обежище на лица от същата страна е 87%, тогава очевидно има проблем. Така че трябва да мислиме и за качеството на решение. И между другото, последното му е, предложение като комисар беше за ЕАСО институцията за подкрепа на бежанците. Именно с цел да се обърне внимание на изграждане на капацитет на страните, за да има е, равнопоставеност при прилагане на процедурите. Това обаче не се случи, нека да си призная и много се радвам, че в момента институциите дават на ЕАЗО необходимите е, пълномощия да е, бъдат ефективни. Та, правилата и процедурите са важни, но много е важно и как се изпълняват те от националната администрация, а това зависи от изграждането на капацитет в тези страни с помощта на ЕАСО. А, така че, е, така, трябва много да внимавам какво коментирам за е, вътрешната дейност на Европейския съюз, е, но така е. е. Европейските институции и страните членки са най-големия е, донор взети заедно няма намаляване на а, финансирането от страна на щатите. Те също дават а, много. Но се измества приноса им, което беше коментирано, а именно в приема, броя на приеманите бежанци в щатите. Той спадна изключително много което се отрази на необходимостта ние да изграждаме нашия капацитет. И именно приветствам решението на Европейския съюз да направи това. 30 000 е ангажимента за следващата година, 2020. Ако това се изпълни, страните членки на Европейския съюз ще бъдат най-големи е, и, и те е, най-големия изпълнител на програмата за а, презаселване. След това е Канада и после Штатите е, и други. Сега е, коментирахте също, че е спаднал броя на доброволно завърналите се. Това заслужава да се обсъди. Този брой, според мен, зависи от две неща. Първо, реинтеграцията, защото връщането дава възможност човек да започне отново живота си но доколко успешен ще е този процес, зависи от а, факторите, които обославят постоянство на, на, на това начинание. Ако е, няма условия, които да е, направят връщането успешно, Въпросът е много сложен, защото тук не става дума само за един човек, а и за цялото му семейство. Затова трябва да разглеждаме този процес по друг начин, различен от временното краткотрайно завръщане. А кои са основните участници в процеса. Аз лично не споделям а, вашето мнение, че глобалния пакт а, работи за засилване на миграцията. Не всички страни очакват в него. 174 са страните в организацията. 153 е, се включват към глобалния пакт. От тях ние сме в сътрудничество, а се опитваме да сътрудничим и с страните, които не са се присъединили към глобалния пакт. Та, кои са основните е, стимули или двигатели на процеса? Е, според мен тези е, основни фактори стават все по-сложни. Бедност, отчаяние, конфликт това бяха като начало факторите а сега те стават все по-сложни. Един такъв фактор е са климатичните проблеми или нарушаването на условията на околната среда. Това определено е стимул, е, подтикваш е, мобилността е, за милиони в Африка, например. Африка е континента, където околната среда се изчерпва много бързо. Примерно земите вече не са производителни, значи хората не могат да се занимават с земеделие, затова търсят начин да се преместят. И тук се появява проблема с вътрешно разселените лица, защото ако те не намерят възможност в рамките на страната си да намерят препитание, те ще се превърнат в мигранти. Така че връзката е много тясна между вътрешно разселени и мигранти. Демографските промени са също фактор, възможностите на трудовия пазар определено има и други фактори. Примерно, Едно е да се анализират кои фактори подтикват към миграция в страни с нисък доход и е, в страни с по-висок, защото хората, които е, излизат от страни с нисък доход, са с един социален профил – различен от този на хората, които мигрират от страни с по-високи доходи. Така че ние трябва да си даваме сметка за тези различни фактори. Of, uh, the Balkans, I think I have already uh, answer to you. We, are, we, we have a small office in Croatia, so... В Хрватска е много малък офиса ни и не мога да ви отговоря какво точно се случва там но имам ясна представа какво се случва в Босна и Херцеговина, където сме представени доста по-значително. И а, от гледна точка на Международната организация за мигрантите, какво се случва в Либия, там ескалира военното положение – 140 хиляди са разселените от Триполи и поне това, те, на тях се предоставя хуманитарна помощ на такъв брой. 44 хиляди е, мигранти от Либия са в програмата за доброволно връщане – или в страните си, или в транзитни центрове, главно в Агадас. Когато не е възможно директно да бъдат върнати в страната по происход. Идеята е, че по-добре е да бъдат върнати, защото са, живота им е под заплаха. Центровете за задържане са определено нарушение за основните принципи на човешкото достоинство за мигрантите, а пък и е, така подклаждат бизнеса на трафикантите. Тоест абсолютно порочен кръг, който трябва да бъде разкъсан. И какво, какви са изгледите е, за Либия, бих бил много наивен. В края на кращата там е война, положението е ужасно, много трудно, понякога дори намираме партньори, с които да комуникираме. И а, пък понякога и тяхната почтенност трябва да бъде поставена под въпрос. Ние не сме само в Триполи, а насякъде в Либия, в, в, на юг, в Мегази. И това е. Страната става неуправляема. И положението е такова, че в условията на война, там действат и криминални мрежи. И в заключение, ние считаме, че в бъдеще бежанците от. В Ливан има над 1 милион сирийци. Там положението е много сложно, знаете. Също Палестина, в момента Сирия не считаме, че е безопасна страна за връщане и е, Върховният комисар за е, бежанците преговаря с властите за създаването на условия за връщане на сирийски бежанци и вътрешно разселени в е, районите им по происход. Това е един процес, с който се заминава сега. А, в Турция отново Върховният комисар за бежанците разговаря с съответните турски власти. Много е, е огромна операцията ни в Турция, в Газентеп. 2 милиона са сирийците, които се опитваме да подкрепим вътре в Сирия, действайки от Турция. Това са лица, които бягат от военните е, действия в граничните области. Заедно с местните и международни НПО се опитваме да окажем подкрепа на тези 2 милиона сирийци, които са вътре в е, страната си. Е, съжалявам, че не мога да отговоря по-подробно, господин председател – за мен е огромно удоволствие да идвам във вашата комисия и когато съм тук се чувствам 25 години по-млад, което е привилегия за мен. To have you back to the podium, dear friend Antonio Vitorino, it's been a privilege. За нас е привилегия, уважаеми приятелю Виторино да изслушаме отговора ви на абсолютно всеки въпрос. Телеграфски отговор не отговаря на цялата истина. Въпросите са много сложни и много актуални за нас. много по-голяма степен, отколкото преди 20 години. Те и тогава бяха актуални, но сега са много по-актуални. Благодаря. Пак ще се видим с делегацията, която комисията Либе ще изпрати на конференцията за миграция във връзка с, с комп... пакта за миграция. Аз ще бъда там. Благодаря.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 Now, the vote won't be long, won't be long, but we've got a couple of votes to go, both reports. Така, предстои ни гласуване на двата доклада на госпожа Мецола. Замете местата си и запазете тишина. Поставете електронните карти на място. Is it so? No one is missing his or her electronic card. Всички ли сте готови? Всички си носите картите. Както казах, предстои ни несложно гласуване с изключение на наименованията. Първо, споразумение между ЕС и Конфедерация Швейцария за прилагането на някои разпоредби на решение 2008-615 на съвета за сигурно на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу туризма и трансграничната престъпност на решение 2008-616 на съвета за изпълнение на решение 2018-615 относно засилването на трансгранично сътрудничество Другото, следващия доклад е същия, но не е с Швейцария, а с Лихтенштайн. Доколкото разбирам, двата доклада ще бъдат гласувани от, по-отделно. Гласуваме първата инициатива. Две гласувания. to vote on the draft report by roll call? Гласуваме проекта за доклад с, чрез поименно гласуване. Моля, гласувайте. Всичко наред ли е? Нямаме глас повече при никой от групите. Край на гласуването. 45 за, 2 против, 2 въздържали се. Приема се с голямо мнозинство. По-нататък. Окончателното гласуване на текста. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с абсолютно същото мнозинство. Сега преминаваме към втория доклад. А, направихме го. Направено е. Now that once we have completed the voting, когато приключи гласуването, ни предстои съвместно за разискване с Комисията по правата на жените и равенство между половете. Призовавам ораторите да заемат място си на трибуната, за да обсъдим следваща точка в дневния ред. Минута тишина и след това продължаваме.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 Преминаваме, без да губим повече време, както казах. Моля, заемете местата си и запазете тишина. Ако искате да останете в залата, заемете местата си. Както казах, предстои ни съвместно разискване, като последна точка в дневния ред, с Комисията по правата на жените и равенството между половете по точка 8 ратификация на Конвенцията на съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие. Както е казано. Ще изслушаме изложение от Сатос Истонен, заместник директор и правен съветник в Министерството на външните работи на Финландия, представящ финландското председателство на съвета на Европейския съюз. След това ще изслушаме Мартин Кайер, заместник член от Нидерландия в Европейската комисия за демокрация чрез право, Венецианска комисия на съвета на Европа. След това ще изслушаме изложение на Ирена Росалес, служител по политиките и кампаниите в Европейското лоби на жените. И накрая изложение на Арба Кукалари и Силвия Спурек са докладчици от ЕП относно присъединяването на ЕС към конвенцията от Истанбул. Нещо, което е изключително важно за двете комисии Либе и правата на жените. Така, най-напред искам да приветствам с добре дошли всички оратори. Искам да благодаря и на председателя на комисията по права на жените Евелин Регнер, която е и съпредседател на а, тази размяна на мнение. Целта е да се анализира ситуацията в Европейския съюз, а, във връзка с присъединяването към Истанбулската конвенция и да се обсъдят потенциалните варианти за постигане на напредък. И имаме само един час и нито минута повече. Престои да изслушаме четирима докладчици и след това са докладчите. Не е лесно, не е лесно. И за това предлагам всички да имате предвид това ограничение във времето а, и да говорите не повече от 5 минути, за да има достатъчно време а, за а, дискусия. И нека най-напред да чуем встъпителни думи от Евелин Регнер, която е съпредседател уважаеми членове, уважаеми гости. Ние вече имаме много плодотворно сътрудничество между двете парламентарни комисии по няколко досиета. Днешното досие е изключително важно за нас. Също така искам да отбележа е, и много успешните медийни прояви, организирани от много вас 16 дни без е, насилие. И също така трафика на хора, тъй като става дума за трафик на жени. Насилие, основано на а, пола, е сред най-големите приоритети на нашата парламентарна комисия. Тази Истанбулската конвенция беше подписана преди повече от две години и Европейския парламент иска ратификацията да стане по-бързо. Седем държави членки не са ратифицирали твърде много. И на този фон ще е, разговаряме с финландското председателство, с, съвет, с съвета на Европа за ратификацията в съвета. Гесте вече бяха представени. Сега ще ги, пред... ще ги слушаме един по един. Госпожа Систонен. И, както каза и Хуан Фернандо, ще изслушаме една по една презентация. So not much time for a lot of Thank you, both the chairs and honorable members. Уважаеми председатели, дами и господа, най-напред искам да благодаря на вашите две комисии за организирането на това изслушване за ратификацията на Истанбулската конвенция. Както се спомена, аз съм Сато Систонен и работя в правната служба на Министерство на външните работи на Финландия като юрисконсулт. Аз ръководя работната група на съвета по свободното движение на хората. Е и в дневния ред на тази работна група Истанбулската конвенция. Аз съм работила с различни конвенции по правата на човека и аз съм националното лице за контакт във връзка с Истанбулската конвенция и насилието срещу жени и домашно насилие. Имах възможността да говоря за Истанбулската конвенция неколкократно по време на председателството. Най-напред напомням защо защо водим размяна като днешната. Ние сме тук, защото независимо от ясния ангажимент на ниво Европейски съюз и всички национални усилия, мащабите на насилието срещу жени си остава повод за притеснение и това е ежедневна реалност за десетки милиони жени в Европа. Ясно е, че това е общо предизвикателство, на което трябва да дадем отговор. Насилието срещу жени не е само предизвикателство, това е и нарушение на човешко право. И Истанбулската конвенция е конвенция в областта на правата на човека. 34 държави са я подписали и още 11 се присъединиха. Това е безпредседентен правен инструмент, който вече има отражение върху живота на жените. Според контролния орган Гревио, който следи изпълнението, законите се променят и услугите за подпомагане се стават все повече. Ту става дума за обежища, телефонни линии и така нататък. Това са конкретни стъпки за подобряване положението на жените. Също така е много важно това, че членовете на работната група участват в приемането на препоръки, избирането на членове в Гревио. Това е особено интересно за Европейския съюз в центъра на въпроса е, че колкото повече страни се присъединят към конвенцията, толкова по-последователна ще бъде рамката, с която разполагаме в Европа за борба срещу насилието срещу жени. Присъединяването на Европейския съюз е много важен елемент. Знаем, че присъединяването е важен, е, е важен елемент сред приоритетите Присъединяването на Европейския съюз към конвенцията ще доведе до наличието на повече данни, но и Европейския съюз ще има по-активна роля да, в контрола на спазването на конвенцията. Както вече споменах, като член на работната група, Европейски съюз ще получи и по-силна роля в международните усилия за премахване на насилието срещу жени. Нека си припомним, че Истанбулската конвенция е договорена от всички държави членки, когато беше прията. Това, и това означава всички държави членки на Европейския съюз. Всички държави членки са подписали конвенцията и 21 са я ратифицирали и Съюзът подписа конвенцията. Но, въпреки всичко, предложеното решение Съюза да се присъедини е неутвърдено. Както знаете, парламента, комисията и съвета са съгласни с, че това е смесена, смесен инструмент, който обхваща национални и европейски правомощия. Независимо от това, че решенията в съвета все още не са взети, съветът отделя голямо значение на този въпрос и финанското председателство работи по присъединяването на ЕСА към конвенцията. Насърчаваме страните, които още не са я подписали, да я подпишат без забавяне. И тук искам да подчертая, че през април тази година парламента поиска съдът да представи правното основание и правните процедури за присъединяване на Съюза към конвенцията. Съвета ще представи своите наблюдения и всички дискусии в съвета трябва да се образят с, с, с съдебният процес. Междувременно ние трябва да решим да търсим решения и да разсеем митовете, свързани с конвенцията. Ние положихме огромни усилия, за да се постигне напредък в ратификацията сред страните, които имат различни притеснения и затова не са подписали конвенцията. Предизвикателствата и евентуалните трудности пред ратификацията и присъединяването от страна на Европейския съюз трябва да се обсъдят открито. Нашето председателство води диалог при пълна откритост. Какво направихме? Организирахме разговори е, в подготвителните органи на съвета, е, за да се идентифицират проблемите, представляващи проблем за някои държави членки. Поканихме Венецианската комисия да представи мнението си е, по възражението на Армения. Становището включва обща информация в тези разговори биха могли да бъдат интересни и по повод присъединяването на Европейския съюз към конвенцията. Радваме се, че тук е господин Кайер, който представя становището пред по-широка аудитория. Също така поканихме държави членки, които наскоро ратифицираха конвенцията както и държави членки, които имат трудности при ратификацията, да представят своето становище. Представихме становищата и на жертви от насилието, за да стане ясно какви са трудностите пред представяне на подкрепа на жертви на насилие. Тези доклади са много важни и да не забравяме за какво точно става дума. Борба срещу насилието, помощ за жертвите и подвеждане на виновните под отговорност. Председателството наскоро организира размяна на мнения по политиката срещу турмоза. Ние органи... организирахме всички тези разговори, за да и има пълна яснота пред съществуващите предизвикателства. Благодаря и на двамата за изложенията. И сега очакваме да чуем какво ще каже господин Мартин Куер от Съвета на Европа за становището по Армения. Благодаря, дами и господа. За мен е удоволствие да говоря пред вас и да представя Венецианската комисия и неодавнашното изстановище по Истанбулската конвенция. Както знаете, Становището беше поискано от арменския министр на правосъдието. Армения подписа Истанбулската конвенция на 18 януари 2018 година и в момента е в процес на ратификация. Публичният дебат във връзка с ратификацията е, се повлиява от определени представи или заблуди. Вие казах, използвахте думата мит. Арменското искане е, беше повод Венецианската комисия да разгледа някои от тези е, представи. Комисията тук не се ограничи само до представите проявени в арменския публичен дебат. Също така обсъдих, огледахме дискусии в други държави членки, защото е очевидно, че тези въпроси са актуални не само за Армения, а и за държави членки на Европейския съюз. Основните въпроси в становището са следните. Първо, Истанбулската конвенция е ненужна. Истанбулската конвенция съдържа някои понятия или термини, които са в противоречие с, няко... с конституционни разпоредби. Истанбулската конвенция ще доведе до законодателни промени, които биха били в противоречие с националната конституция. Истанбулската конвенция въвежда орган с прекомерни компетенции и най-сетне Истанбулската конвенция въвежда нови ангажименти в областта на правото за обежище. Сега ще разгледам тези пет въпроса. Първо, Истанбулската конвенция не е нужна. Понякога се твърди, че тази конвенция не е нужна, защото насилието срещу жените и домашното насилие не съществуват в съответната страна. Това твърдение е от фактически характер и няма фактическо основание. Проучванията показват, че домашното насилие е широко разпространено. Е, Европейската агенция за основни права проведе цялостно проучване през 2014 година и там се вижда, че всяка трета жена е била жертва на физическо или сексуално насилие от 15 години, от 15 15 годишнина. Е, всяка пета жена или 18% е била жертва на дебнене и всяка втора жена е била жертва на една или повече форми на сексуален турмоз. Цифрите са тревожни, е, но трябва да имаме предвид, че много често жените е, не съобщават подобни деяния нито на полицията, нито на служби, които биха предоставили подкрепа. Нека да ви е, препрати към решението на Европейски съд по правата на човека в поделото ОПУС срещу Турция, в което съда твърди въпросът за домашно насилие, общ проблем, който засяга всички държави членки. Понякога се казва, че Конвенцията не е нужна, защото проблемът е обхванат от съществуващо международно право. Венецианската комисия а, твърди, че Истанбулската конвенция има добавена стойност. Това е първия договор, чието фокус е насилие срещу жени, домашно насилие и по-холистичен подход към явлението, т.е. превенция на посегателствата, наказване на извършителите и защита на жертвите. И освен това предвижда механизъм за контрол. Твърди се, че Истанбулската конвенция е ненужна, защото има задоволителна нормативна база в съответната страна. Според е, Венецианската комисия, присъствието на добра вътрешна инфраструктура за защита на правата на човека не намалява необходимостта от външен контрол. Между двете има взаимно допълване, а не противоречие. Да, националните органи са унези, които се борят е, срещу, срещу насилие срещу жени. Но това не означава, че допълнителният външен контрол от международни инструменти е излишен. И тук можем да добавим, че ни, нито е от тези твърдения не представлява конституционна пречка. Не са свързани с възможността за ратификация на конвенцията. Те се отнасят до това дали е желателна ратификацията. На второ място, идеите и понятията в Истанбулската конвенция. На първо място понятието джентър или социален пол. Твърди се, че с това понятие Истанбулската конвенция отрича съществуването на естествени биологически различия между мъжете и жените. Член 12 от Истанбулската конвенция бил троянския кон на така наречената джендър идеология, чиято цел е да промени културата на държавите членки и ще ги принуди да отрекат биологическите различия между мъжете и жените. Истанбулската конвенция би била в противоречие на конституциите, които признават съществуването на два пола мъже и жени. Това тълкуване обаче е неосновано. Може би то проистича от объркването между думите а, секс и джендър. И, много, и в много езици няма различни думи за двете понятия. Думата секс е свързана с биологическа реалност, джендър се отнася до социалните очаквания, свързани с тази реалност. Социалната дефиниция по никакъв начин няма за цел да замести биологическата дефиниция. Целта е да повдигне въпроса за стереотипите и предразсъдъците, свързани с пола. Те са и повод за насилието срещу жени. И на, а, друг проблем е израза gender identity, защото а, този, този израз би въвел понятието трети пол, т.е. лица, които не попадат в а, бинарната категория мъж-жена. Истанбулската конвенция обаче не иска държавите, е, участващите страни да предприемат мерки за признаване на различните категории, нито пък да им предоставят е, специален правен статут. Просто потвърждава, че gender identity е сред забранените основания за дискриминация и е трудно да се види по какъв начин забраната на дискриминация, основана на gender identity, е, същита за неконституционна. Третата категория твърдения е, е, че Истанбулската конвенция ще доведе до множество законодателни проблеми. В публичния дебат е, се спомена въпроса за еднополовите бракове. Тук трябва да каже ясно и кратко. Е, държавите, участващите държави е, нямат задължение да легализират еднополови бракове. Ако договор или друг правен текст не се противопоставя на съществуването е, на дадено право или твърдение, това не означава, че договорът налага е, задължение върху държавите, които все още не признават съществуването на това право е, текста на договора има за цел да, да бъде приложим към различни правни системи. По време на преговорите по подобни договорите, авторите е, често избират формулировка, която да е приложима към различни правни системи. Истанбулската конвенция, например, се прилага към страни, които признават еднополовите бракове. Истанбулската конвенция не се противопоставя на такива системи, но това не означава, че тя би призовала държавите, които не приемат подобен институт, да го въведат в правния си ред. сега, последната категория твърдения във връзка с ангажиментите, свързани с правото на обежище. Становището уточнява, че ратификацията на конвенцията не означава автоматично, че насилие, основано на пола, ще бъде сериозна вреда или че приемането на подход чувствителен към пола означава, че всички жени ще имат право на статут на беженец, просто отчита, че жените са, може, да са, може да са жертви на различни видове преследване. Задълженията по Истанбулската конвенция е, не излизат извън рамките на Европейската конвенция защита правата на човека и юриспруденцията на Съда по правата на човека. В заключение, становището третира различни представи или заблуди в различни държави членки. Искам да подчертая, че една държава или друг орган като Европейския съюз има пълното право да реши дали желая да ратифицира определен договор и да се счита за обвързан от проистичащите от него задължение. Това е суверенно право на една държава. Надявам се, че този прерогатив ще се упражни възоснова на информиран дебат и становището на Венецианската комисия има за цел да даде своя принос към такъв информиран дебат. Уважаеми председатели, това са основните елементи на становището. Готов съм да отговоря на всички въпроси. Сега думата има представителя на... Думата има госпожа Розаре, служител по политиките и кампаниите в Европейското лоби на жените. Благодаря ви, благодаря ви за поканата от страна на комисиите по граждански свободи и правосъдие и по правата на жените. Европейското лоби на жените е най-голямата организация, обединяваща асоциации на жените в Съюза. Работим с членовете си в Европа и в европейските институции вече повече от 20 години. Обединили сме се около изискването насилието срещу жените да се смята за ключов приоритет и по него да се работи сериозно на национално и европейско равнище – Изказалите се преди мен вече говориха за мащабите на програмата в Европа. Насилието срещу жените в Европа засяга сигурността на половината от гражданите на Европейския съюз. 250 милиона са момичетата и жените засегнати от него. Миналата седмица на заседанието на Комисията по правата на жените казахме, че не може да има мир или сигурност, докато жените не се чувстват в безопасност в домовете си, на работното си място или на обществени места в Европа. Според организациите на жените в Европа, Истанбулската конвенция наистина е необходима. Няма спор в това. Тя е предпоставка за установяването на законово обвързващи стандарти и процедури за изкореняването на насилието срещу жените, за закрилата на жертвите и за гарантирането на достъп до правосъдие и обещетение. Организациите на жените усилено работят за установяването на един такъв силен инструмент. Настояваме той да влезе в сила, да бъде ратифициран и прилаган. Сега организациите на жените работят активно и на ниво Гревио в рамките на мониторинга. След години просветна дейност всички държави членки Европейският съюз подписаха конвенцията, с което поеха ясен ангажимент, но седем държави членки все още не са я ратифицирали. И дори след три годишни преговори Европейският съюз все още не се е присъединил към конвенцията. За нас е чест да работим в рамките на партньорство с Европейската коалиция за изкореняване на насилието срещу жените и момичетата. Тази коалиция обединява 25 организации на гражданското общество и профсъюзни организации в Европа. Европейската коалиция призовава за действия в спешен порядък за изкореняване на насилието срещу момичетата и жените, най-вече чрез присъединяването на Съюза към Истанбулската конвенция можем обстойно да обосновем причините, поради които смятаме, че Европейският съюз трябва да се присъедини към конвенцията. Над 3800 НПО и профсъюзни организации в 49 държави членуват в коалицията. Това показва колко широка е подкрепата за Истанбулската конвенция в Европа. Над 154 000 граждани се подписаха под онлайн петицията ни, в която призоваваме вземащите решения на европейско ниво да предприемат действия и в спешен порядък да ратифицират и приложат Истанбулската конвенция. Преди две седмици на заседанието на Комисията по правата на жените изложихме положителното въздействие, което ще има конвенцията върху законодателството и политиката по отношение на насилието срещу жените. Има обаче и големи пропуски, що се отнася до прилагането на разпоредбите по конвенцията. Най-вече, що се отнася до специализирани действия, отчитащи фактора пол. Възмутително е, че в някои държави в Европейския съюз жените изобщо не биват чути, нямат достъп до правосъдие. Възмутително е също така, че в някои държави членки има ретроградни сили, които продължават съзнателно да разпространяват подвеждащи послания във връзка с конвенцията. Това е в разрез с ценностите на Европейския съюз. Целта е да се подкопаят каквито и да било политически или законодателни опити в посока към ратификация. Приветстваме доклада на Венецианската комисия за конституционния аспект на Истанбулската конвенция, тъй като той изяснява много важни моменти от конвенцията. Прекрасно е това становище, за което благодарим. От него става ясно, че проблемът в крайна сметка не е от правно естество. Проблемът е в липсата на политическа воля – бездействат някои държави, не ратифицирайки конвенцията. И това означава, че те съзнателно искат да изградят общества, където не се защитават правата на жените. Преди седмица отбелязахме Международния ден за изкореняването на насилието срещу жените и момичетата. И тази година на този ден хиляди жени и момичета излязоха по улиците на немалко градове в Европа ясно заявиха, че искат да живеят свободно, да не бъдат обект на насилие. Жените в Европа очакват действия от публичните органи. Публичните органи трябва да поемат своята част от отговорността. Нуждаем се от дейност на ниво Европейски съюз повече от когато и да било. Трябва да се постигне качествен напредък, за да може Европейският съюз да ратифицира конвенцията. Европейският съюз ще я ратифицира, тъй като вече я е подписал, поела и ангажимент през 2017 година. Сега е моментът за своевременни действия. Ако бездействаме, излагаме жените на риск. Не може повече да чакаме. Затова призоваваме съвета и следващите председателства да вземат решение до 25 ноември 2020 година. Това е след година, но преговорите вече тъкат от 4 години. През март и ноември тази година Европейската коалиция свика междуинституционално заседание, посветено на темата. Поканихме представители на комисията, парламента, както и някои основни подкрепящи държави членки, както и румънското и финландското председателство. Така искахме темата да продължи да е сред приоритетите от политическо естество. Искахме и да намерим решения за да преодолеем задънената улица на политическо ниво. Стигна се до тази задънена улица, въпреки че съветът реши да ограничи обхвата на приложението до няколко изключителни правомощия на Европейския съюз. И наистина е тревожно, че въпреки това не може да се постигне напредък. Има достатъчно сили, които могат да се обединят около квалифицирано мнозинство. Затова трябва да се сложи край на принципа на вземане на решение с единодушие. След европейските избори от 2019 година бе набрана политическа инерция, поете политически ангажимент и трябва да се възползваме от тази възможност. Приветстваме ангажимента поет от новоизбраната председателка на комисията, както и от комисар Дали. Насилието, основано на пола, да е сред основните приоритети, залегнали в стратегията на Съюза за равнопоставеност между половете. Приветстваме също така и силната резолюция, която приехте вие миналия четвъртък. Ще работим по това досие с комисията ви по правата на жените в лицето на докладчиците Кокалари и Спурек. Ще работим заедно с всички вас, за да се присъедини Европейският съюз към Истанбулската конвенция. Призоваваме ви да се обърнете към националните си парламенти, към правителствата си, към постоянните представителства на страните ви тук в Европейския съюз всички държави членки трябва да поемат своята част от отговорността. Трябва да вземат решението с квалифицирано мнозинство. Има достатъчно държави, които да могат да го сформират. Uh, Благодаря ви, госпожо Росалес. Благодаря също и на господин Кайер и на госпожа Систонен. Преди да дам думата на представителя на комисията, ще дам думата на двете ни докладчици. Първо на Силвия Спурек и след това на госпожа Кокалари. Госпожа Спорек, госпожо председател, господин председател, уважаеми госпожи и господа депутати, уважаеми гости. Аз съм от страна където борбата срещу насилието срещу жените се разглежда като проява на идеологическа нагласа. Европейската, Истанбулската конвенция бе ратифицирана, но след ратифицирането президентът на Република Полша заяви, че няма нужда да се прилага тази конвенция. Правителството ни реши да се оттегли от конвенцията. Поради това смятам, че резолюцията на Европейския парламент, приета миналия четвъртък, е едно от най-значимите политически решения, вземани някога от парламента. Тази резолюция е ясно послание към всички мъже и жени в Европа, че Европейският съюз се обявява срещу насилието срещу жените, че това е една от основните му ценности – аз лично съм посветила последните 20 години от професионалния си живот на борбата срещу насилието срещу жените. Като студентка по право работих в НПО в тази област а по-нататък подготвих първия проекто закон за превенция на домашното насилие. В докторската си дисертация, в лекциите си, винаги съм изтъквала колко е важно да бъдат разделени жертвата и насилникът. Координирала съм също така и дейността по отношение на правата на жените, включително и по отношение на въпроси, свързани с насилието срещу жените. Сега тук в Европейския парламент искам да направим така, че всяка една жена в Европа, станала жертва на насилие, да може да разчита на полицията, на прокуратурата, на съда, да знае, че те са на нейна страна, а не на страната на насилник. Вече от 20 години насам работя в областта на правата на човека, на борбата срещу насилието, срещу жените и домашното насилие. През всичките тези 20 години съм била свидетел на неспособността на обществеността да се стане на страната на жените жертви на насилие. Бивала, била съм свидетел на това жените да бъдат обвинявани и посрамвани и на това защитниците насилниците, извинете, да бъдат защитавани. Крайно време е обществото да застане на страната на жените, жертви на насилие. Европейският съюз може да гарантира това. Затова е толкова важно съюзът да се присъедини към Истанбулската конвенция. Но не бива да се ограничаваме само с това. Европейският съюз трябва да разполага с основа, на базата на която да приеме подробна, силна нормативна уредба – поради това списъкът от състави на престъпление, изготвен от Европейския съюз, трябва да бъде допълнен и с деяния, представляващи насилие срещу жени и домашно насилие. Не може жените да не се чувстват на сигурно място в домовете си. Това е едно от най-патологичните явления на 20 век. Благодаря, госпожа Кокалари. Благодаря ви. Благодаря ви за поредното изслушване по тази изключително важна тема. Важна тема. Мисля, че сега до някъде можем да сме удовлетворени. Стъпи в длъжност новата комисия. В политическите си насоки Урсула фон дер Лайен заяви, че Европейският съюз трябва да направи всичко, което е по силите му, за да се пребори с домашното насилие, да защити жертвите, и да подведе под отговорност извършителите. And... Важна предпоставка в това отношение е присъединяването на Европейския съюз към Истанбулската конвенция. Новият комисар, отговарящ за равнопоставеност между половете Хелена Дали, заяви, че това ще е сред основните и приоритети. Мис Пурек и аз ще работим за това Европейската комисия да изпълни поетия политически ангажимент – за това в Европейския съюз да има по-силен, по-единен фронт в борбата срещу насилието срещу жените. Едно е да се подпише една конвенция, друго е да се ратифицира. От ратифицирането проистичат действия. Затова и няма да спрем до тук. Европейският парламент се обърна към Европейския съд с искане за становище Очакваме разясненията, които ще даде съдът, но междувременно няма да бездействаме. Трябва да сме активни на всички фронтове. Радвам се също така, че Венецианската комисия, която е представена днес тук, излезе с доклада си за Армения. Този доклад е много добра възможност за държавите членки, рамка за тях, отнасяща се до конституционалните измерения на конвенцията. Харватия наскоро ратифицира конвенцията. Тя може да се получи от този процес. Той може да е полезен и за останалите страни. Трябва да подходим по-творчески, да работим по-активно, за да постигнем успех. Надявам се, че днешните дебати ще протекат в такъв новаторски дух, че ще можем да направим изводи за това какво можем да предприемем конкретно, тъй като правата на човека в Европейския съюз трябва да се зачитат за всички граждани – трябва да се гарантира и върховенството на закона в Съюза. Ако не гарантираме върховенството на закона и правата на човека, то Европейският съюз няма да се основава на ценности. А именно това ценим най-много в Европейския съюз зачитането на основните права. Мисля, че трябва да сме по-активни, настоявайки спрямо държавите членки за конкретни резултати. Благодаря. Благодаря ви. Сега ще дам думата на госпожа Беланда Турдино от Европейската комисия. Благодаря. Благодаря ви за възможността да участваме в днешните дискусии. Няма нужда да повтарям защо Истанбулската конвенция е толкова важна. Много красноречиво се изказаха по този въпрос вече преждеговорившите. говорившите. Нека само кажа, че по тази конвенция имаме единствена по рода си възможност за законодателна уредба, както и за политически действия и за взаимодействие между европейските институции. Не е имало такава възможност до момент. Затова е толкова важно да ратифицираме Истанбулската конвенция. Поздравявам двете съдокладчици госпожа Кокалари и госпожа Спурек за работата им. С удоволствие ще работя с вас по това досие. Парламентът и комисията винаги са били силни съюзници в борбата срещу насилието срещу жените и най-вече по отношение на присъединяването на Съюза към Истанбулската конвенция – Приветстваме инициативата на парламента за по-активни действия в това отношение. Приветстваме също така и преюдициалното запитване, което сте отправили към съда във връзка с решението на съвета. Както знаете, председателката на комисията, госпожа Фандер Лайен, ясно заяви в политическите си насоки, че присъединяването на Съюза към Истанбулската конвенция ще продължи да е сред приоритетите на комисията. Комисар Дали, отговаряща за равнопоставеността между половете, пое ангажимента по време на изслушването си да приключи процеса по ратифицирането. Каза също, че ще направи всичко възможно – за постигането на тази цел. Силна е подкрепата за конвенцията на ниво съвет. Всички държави членки са я подписали. 21 държави членки до момента са я ратифицирали. Това е много силна подкрепа за една международна конвенция. Не бива да го забравяме. За жалост, конвенцията среща отпор в някои държави членки, поради което съветът не може да постигне съгласие – във връзка с ратифицирането от страна на Европейския съюз. Отпорът се дължи най-вече на погрешно тълкуване на понятието джендър на английски, понятие, което е в основата на конвенцията. Подобни погрешни идеи са се използвали и за да се атакува Европейският съюз във връзка с действията си в борбата срещу насилието срещу жените и по отношение на правата на човек. Затова е изключително важно да се противопоставим на тази погрешна информация. Изключително е важно дискусията да се основава на факти. Напълно съм съгласна в това отношение с Венецианската комисия. Комисията вече работи с съвета на Европа както и с коалицията от НПО, представлявана от Ирене. Продължаваме това свое взаимодействие. От гледна точка на конкретни действия, наясно сме, че би било трудно да се приключи процеса по ратифицирането на конвенцията от страна на Съюза. Знаем, каква е процедурата за вземане на решения в съвета. Знаем и, че там има съпротива. Ако не постигнем успех, то председателката на комисията ни е дала мандат да, за проучването на альтернативни възможности, като, например, минимални стандарти, що се отнася до някои видове насилие, основано на пола работим и в тази посока. Комисията в лицето на ресорната генерална дирекция е изключително ангажирана. Искаме да работим както трябва. Получаваме и много активна подкрепа от парламента в лицето на двете ресорни комисии. Много силен ангажимент е поело и финландското председателство, за което благодаря. Ще си сътрудничим и с хърватското председателство през едните месеци. Благодаря на изказалите се гости. Благодаря на съдокладчиците ни, госпожа Кукалари, госпожа Спорек. Благодаря и на представителката на комисията. Сега ще дам думата на колегите, които проявиха интерес да се изкажат с вдигане на ръка. Виждам, че още колеги вдигат ръка, но има проблем. Предвижда се да приключим в 18.30. Тоест, ако много си надхвърлим отреденото време, вероятно няма да има превод. Ще трябва да продължим на английски. Затова, моля, задавайте конкретни въпроси в рамките поне една минута, за да има поне по две минути за отговор. Сега ще си отбележа и останалите колеги, които искат да се изкажат. Окей. Yes, yes, I had noted you. Да, вас съм ви отбелязал. И колегата Фицджералд също. Имате по една минута, за да има и по две минути за отговор от всички наши гости. Госпожа Райнтке. Uh, Благодаря. Съвсем накратко. Най-важното трябва ясно да кажем на обществото, че ако страните членки не ратифицират конвенцията, това е не поради правни проблеми, а поради липса на политическа воля. Това е което те трябва да знаят. Имам въпрос. Събирането на данни. Там е много важна конвенцията. Има ли някакъв обзор в коя, а, кои страна на в кои страни от Европа е постигната целта Може ли да се организират междупарламентарни срещи е, с, с е, представителите на страните членки, за да видим как върви ратификацията? Хората определено имат желание това да се чуе, да се случи. Нека да се срещнем и с представители на националните парламенти. Е, господин Смека, благодаря. Благодаря на нашите гости за изказванията. Благодаря на господин Коер за а, така разсейване на митовете и фалшивите твърдения за конвенцията. Един по-скоро правен въпрос. В Словакия, моята страна, не е ратифицирала още конвенцията. Парламента гласува резолюция, с която иска от правителството да оттегли е, подписа си от конвенцията. Ако се получи е, така, че Европейския съюз като цяло е, се присъедини към конвенцията, въпреки че национални държави не са я ратифицирали, това възможно ли е и какви проблеми създава това за ратифицирането? Може би трябва да чуеме отговора на комисията. Следващия оратор. Благодаря. Много полезни е, презентации, съвсем е, бързо. Тук виждаме колко невероятно се раздухаха нещата около Истанбулската конвенция и очевидно това е политически проблем. Защото твърденията изобщо не отговарят на истината. И е, сега а, е, има хора, които отлича, отричат климатичните е, промени, но видимо има и хора, които отричат факта, че има насилие над жените. Мисля, че в момента е уникална възможността да направим нещо по въпроса. Чухме от представителите на комисията изключителни е, изказвания за това на къде да вървим, но трябва да има план е, обърнат към е, ръководството, към, на държавите, към националните парламенти, особено там, където не е ратифицирана конвенцията. Много ми е интересно какво се случва с жените, които са обект на насилие в тези страни, след като страните им не признават, че съществува такова насилие. Трябва да продължим с ангажимента на високо ниво. Госпожа Албърт, благодаря. Благодаря за казаното. Много важно е, е така тенденцията да се отстъпва място на ретроградни сили. Е, насилието е факт, особено е, към е, мигранти или слоевете от населението, което са с ниски доходи. И затова събирането на данни е важно, но също така искам да питам, предвижда ли се да е по-добро то, примерно да има социално, социални и економически профили на жертвите, за да мислим как може да се преодолеят предразсъдъците, да имаме по-добро представа за явлението и по-добро хармонизиране на мерките в отделните страни, мерките за борба с насилие на полов признак за да може да си дадем сметка и как насилието по признак пол се свързва с социалния статут. Thank you, chairs, for the word, and thank you all the presentators. Благодаря, благодаря на всички гости. Благодаря и на Венецианската комисия, която uh, излезе с uh, тези пет постулата, за които говорихте за това, че не, е неоконсервативната вълна, която залива Европа, активно работи срещу правата на жените и, на, и човешките права. А, въпросът ми е към госпожа Розалес. Подкрепата на жертвите за модерното робство или трафика с хора, особено жените мигранти, липсата на закрила – тук е, това е един много сериозен и конкретен проблем, защото те нямат как да се обърнат към правосъдие и да търсят подкрепа. Според вас, кои са конкретните стъпки, които трябва да бъдат предприяти, за да работим в тази област, особено с жените мигранти? Благодаря. Благодаря и за отличното поведение на децата ви. Сега госпожа Бьорк. Да, много впечатлително съм впечатлена от децата. От няколко години работя по темите за Истанбулската конвенция и виждаме исламофобия и женомраство – и как се сливат двете и как се използват. И много бих искала Истанбулската конвенция да разруши клишетата, да даде права на всички лица с различна сексуална ориентация. Не можем да се примирим обаче и с а, усилията да се настроят едни срещу други различните е, групи на лица с различна сексуална ориентация. Би трябвало да подчертаем, че това е най-добрия и международен инструмент в защита на жените и младите момичета – а, и ако искаме, трябва да, да защитиме правата, трябва да защитиме и правата на групата ЛГБТИ. Исках да чуя от комисията, има ли, така да се каже, план Б за процедиране от тук нататък? Как е, бихме могли да постъпим, когато е, има страни, които не са ратифицирали? Нека да се борим този клуб да става все по-малък. Сега са 7, после да останат 5-3 и някак си да ги оставиме е, така най-безнадежните. Господин Юри, последен мисля. Благодаря. Аз съм от Словакия и там националния парламент е, отхвърли с мнозинство е, конвенцията. Аз съгласувах е, против заради така основния проблем с дефиницията на английската дума джендър. И когато обсъждахме тематиката в Словакия, никой не я отхвърли, защото е за насилието. Няма такова нещо. Тук се твърдеше нещо подобно от госпожа Розалес и това не е вярно. Просто е, трябва да има ясна е, пре, нова дефиниция на думата джендър и тогава ние ще приемем, защото настоящата не е добра. А, нашите гости могат ли да дадат данни, че страните, ратифицирали конвенцията, имат по-нисък процент на насилие над жените спрямо страни, които не са като Харват, Харватия или Обединеното кралство? Добре, мисля, че това е всичко. Ако можем да помолим преводачите да ни отпуснат още е малко време, благодарим ви предварително. Ще дадем само по две минути на нашите гости да отговорят. Yes, you first. This is stunning.